Mesdames, Messieurs, bonjour. Добър ден, дами и господа. Започваме работа. Добър ден и на преводачите. Ще бъдете с нас целия ден, казва председателката. И така, приемане на дневния ред. Дневния ред може да бъде прият, ако няма възражения. Не виждам. И така, протоколите от 7 и 27 септември могат да бъдат приети, ако няма възражения. Не виждам такива. Можем да започнем нашата работа с предложението за а, а, предложение за изменение на директива 2010-40 за периода предвиден за делегираните актове. Госпожа Майснер е докладчика. Тя не може да бъде тук тази сутрин, но колегата господин Тенишка ще а, говори от нейно име. Добър ден и ви давам думата. Благодаря госпожо председател. Гезине, за съжаление, не може да бъде тук тази сутрин. Има друга спешна задача, така че нека да ви кажа накратко какво мисли тя по директивата за интелигентните транспортни системи и това е една от първите директиви, свързана с новията концепция за делегираните актове, както знаете. Бяха изготвени делегирани актове, които бяха дадени на комисията за период от 7 години. Това изтече, този период изтече през август 2017. Така че имаме нужда от нови делегирани актове които ще бъдат, поне според Гизи, не предполагам, още по-важни за бъдеще, така че ще трябва да ги включим в бъдещите практики. Комисията смята, че трябва да има делегирани актове за период от 5 години, които да бъдат подновявани с мълчаливо съгласие, освен ако някой от законодателите не се противопостави. Това е процедурата, която следваме. Тя е по междуинституционалното споразумение от 2016, което гарантира също правата на Европейският парламент в тази процедура. Искам също да кажа, че Гизине е съгласна с предложението на комисията. В проекто доклада тя предлага четири изменения за да се разясни формулировката и а, структурата, които те са, изменения са същите, идентични са с измененията на съвета. А, госпожа Оти а, предложи две изменения за влиянието на държавите членки върху делегираните актове. Гезине препоръчва да гласуваме против а, тези изменения, защото експертните групи на държавите членки са твърде въвлечени, твърде много участват в делегираните актове и това не съвпада с изискванията на междуинституционалното споразумение. Не може делегиран акт да влезе в сила без одобрението на съвета. Така че, колеги, госпожо председател, като цяло това е единственият проблем и докладът е ясен Говорих и за измененията и мисля, че това е което трябваше да кажа от името на колегата. Благодаря, господин Теличка. Сега давам думата на докладчика в сянка, господин Кол. Благодаря, госпожо председател. Господин Теличка, много предай, моля, предайте на госпожа Майснер, на Гизиля Майснер, моите най-сърдечни е, е, поздрави и поздравления за отличната свършена, отлично свършената работа. Ние сме е, ние няма да подкрепим обаче двете е, предложения, които са е, внесени, за изменения, които са внесени от колегата Нето. Е, това е от мен за сега. Благодаря. Госпожа Тарбелин. Та, Благодаря. Благодаря, госпожо председател, по този доклад. Като докладчик в сянка от социалистите и демократите покрепям измененията, предложени от госпожа докладчика. Надявам се да постигнем споразумение на първо четене. Що се отнася до прилагането на практика на две а именно системите за интелигентен транспорт и а, пазара, смятам, че е необходимо да имаме делегирани актове и че те ще бъдат част от въпросната директива 2010 наклона черта 40. Също искам да подчертая, че нашата политическа група няма да подкрепи а, двете проблематични изменения. Благодаря, господин Сибел. Uh, Благодаря госпожо председател. Както, както казах, ние също можем да приемем позицията 5 годишен период за, делега, за делегираните актове. ЕКР смята, че дигитализацията, цифровизацията на транспорта е част от бъдещето и ще имаме допълнителни фази на спецификация а, също междуинституционалното споразумение е взето предвид. А, също и а, идеята за по-добро законотворчество и а, ще трябва да помислим за бъдещи спецификации в ITS. Така че подкрепяме доклада. Благодаря, господин Крамер. Ja, Jakob der Lunde ist äh, Якоб дали не е тук, затова ме, и ме помоли да представя неговата позиция. Благодарим на докладчицата, която също не е тук. Подкрепяме предложението и, но при, с условие, че съвета или Европейския парламент е, да могат да преразглеждат това продължение по всяко време. В противен, е, освен това, извън това, подкрепяме доклада. Цифровизацията на транспорта е, една възможност, разбира се, но тя не се използва достатъчно. Е, видяхте бурите в Германия, което е, е, с прекъсване на е, електроподаването е, нашите железници не се възползваха от момента да е, направят максималното за цифровизацията. Е, така че виждаме, че има възможности, но не винаги правим всичко. Госпожа Килейнен. Благодаря, госпожо председател. Извинете, Катерина Конечна отсъства. Тя е на заседанието на Комисията по околната среда и ме помоли да предам а, нейните идеи. Ние сме на същата вълна, така да се каже, като зелените по този доклад. Смятам, че няма да има голям конфликтен дебат. Тук Павел ме гледа доста строго, но смятам, че няма да се стигне до нищо повече. И благодаря за сътрудничеството и предайте нашите поздрави на Гезине Майснер. Господин Павел, давам ви отново думата. Ам, ще говоря по-дълго, защото искам да анализирам позициите на докладчиците в сянка. като цяло, благодарности от нас и от Гезине. наистина, задачата ни ще бъде улеснена така. Благодаря. Мерси, Благодаря, господин Теличка. Има ли някой друг, който иска да добави нещо? Не. Добре. Добре, направих, че давам думата на господин Теличка. Добре предвидих. И така, гласуването по доклада ще се проведе утре. Колеги, в 9.00 утре. Продължаваме работа. Avec le rapport sur les conducteurs de certains véhicules routiers affectés au transport de marchandises. Продължаваме с, следващата точка в дневния ред по отношение на началната квалификация и продължаващото обучение на подачи на някои пътни превозни средства. Давам думата колегата на Петър Лундгрен, докладчик. Заповядайте. Thank you so much. Благодаря. Когато комисията направи предложението за първи път, го приветствах. Целта е да се повишат стандартите сред новите водачи и да се подобрят професионалните умения на съществуващите водачи на автобуси в целия Европейския съюз. Директивата цели да се повиши познаването на рисковете сред водачите, да се намалят тези рискове и да се повиши безопасността по пътещата. Увеличават се стандартите за професионалните квалификации за лоялна конкуренция в целия Европейски съюз. Смятам, че предложението ще постигне тези цели, следователно няма нужда да се променя много то, но смятам, че комисията е пропуснала няколко елемента. Основен приоритет за мен е да се запази е, системата за обучение, която имаме в е, Швеция е, лиценза, е, е, книжката за е, водачите трябва да се придружава от постоянно обучение по време на женевната работа. Както знаете, има много практически неща, които не се преподават в школата по шофиране. Освен това, водачите трябва да могат да имат да, да са водачи на а, превозни средства с альтернативно гориво а, до 4 тона и половина маса. И има възможност да се увеличи масата при положение, че е, тя се взема предвид към добавната маса от альтернативното гориво. Също така предлагам водачите да познават и да знаят как да се изготвя пътуване при необичайни метеорологични условия, като високи и ниски температури, заледяване и порой. Също така водачите в Северна Европа, в алпийските райони трябва да знаят как да поставят вериги на автобусите. В Швеция, за жалост, много често това не е така, а това е нещо, което се научава за половин час. Това е нещо, което не се научава за половин час, извинете, в класната стая. Предлагам да се поддържат националните регистри. По този начин националните органи ще получават информация за квалификациите на един водач, както и за пътните проверки. С това ще е полезно и е, за борбата срещу подправени е, удостоверения, които са сериозен проблем. Останалите предложения, които правят, целят учения. Комисията на много места не е достатъчно ясна и това може да доведе до различни тълкования в различните държави членки. Имахме две срещи на докладчиците в Сянка, те бяха много полезни, бяха предложени много идеи от страна на колегите, имаше различни важни неща, които се предложиха, за които не се бях сетил и благодаря за това.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 Госпожо председател, както каза докладчика, сътрудничеството с него беше много добро и е, се надявам всички да могат да приемат доводите по начин, по който той го прави е, по време на съвместната ни работа по този доклад. Благодаря му за което. Всички искаме е, водачите да са по-добре осведомени, да имаме по-добро обучение, което да отговаря на предизвикателствата днес. Имаме няколко компромисни предложения. И много се радвам, че голяма част от коментарите от членовете на нашата комисия са отразени, така че ние ще подкрепим повечето компромисни предложения и като цяло повечето изменения. Надявам се този доклад наистина да допринесе за повишената пътна безопасност. Благодаря на господин Лундгрен и на всички колеги, които участваха в работата. Защото, ако не се лъжа, всички докладчици сянка са жени. Благодаря, госпожа Грапини. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз също благодаря на докладчика и на останалите колеги. Както каза господин Лундгрен, Нашата работа беше много продуктивна. Тази директива цели да се подобри безопасността по пътищата, нещо изключително важно за нас. Също така да се гарантира лоялна конкуренция. Това може да се постигне само чрез подобрение на обученията и квалификациите когато има ясни доводи, гласът на всички се чува и тогава политическите е, бариери и разнокласия се преодоляват. Измененията на е, групата на социалистите и демократите бяха в посока компромис. Нашата група ще подкрепи всички компромиси. Също така установихме, че измененията на социалистите и демократите, които не са част от компромисните изменения, също са отразени. Тук искам да благодаря на групата на ЕНП и на докладчицата в Сянка, която подкрепи измененията на социалистите и на демократите. Освен това, трябва да отбележа, че позицията на нашата политическа група е отразена в доклада Особено отрязъка от пътя от под 100 км, за който се обсъждаше много. Освен това, по отношение на електронното обучение, то не е приложимо тук. Става въпрос за обучение на терен, практическо обучение. То не може да се компенсира с едно юридическо обучение, например. А, и доклада, по който ще се гласува утре, ще допринесе за по-добра път на безопасност. Доволна съм от получения компромис. Особено по код 95, който ще се посочи в удостоверението на водача, защото така се цели стандартизация в транспортния сектор. Не искаме да има изненади, когато водачите извършват дейност в различни държави и се надявам всички колеги да гласуват по доклада утре и ви благодаря. Господин Циле, заповядайте. Благодаря. Нашия докладчик Сянка Козма Злотовски не е тук. А, имам по-скоро процедурен коментар, не по същество. Господин Злотовски подкрепя и седемте компромисни изменения от името на нашата група и ще подкрепим като цяло предложението за доклада. Благодаря. Благодаря господин Циле. Госпожо Билбао, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Ще бъда кратка. На първо място благодаря на Пете Лундгрен за свършената работа. Диалога и сътрудничеството бяха много добри от самото начало, когато обсъждахме компромисите по предложението. Нашата група е удовлетворена от съдържанието на компромисните предложения и смятаме, че чрез тях и чрез другите изменения, по които ще се гласуват, ще се постигнат целите на предложението, а именно директивата да бъде подобрена, нейното изпълнение да бъде подобрено, да няма неясноти и е, да имаме една последователна система. Колегите засегнаха повечето важни въпроси. Съгласни сме, че всички искаме по-добро обучение за водачите, за да бъде безопасността по пътищата по-добра. И за групата на АЛД основен приоритет е, в работата по доклада беше да се е, завишат стандартите за обучение на водачите и е, уменията на всички водачи на камиони и автобуси в Европейския съюз. Общата цел цела директива, директивата да се подобри, да познават водачите по-добре рисковете по пътищата, особено когато говорим за опасни товари или тежки товари. Целта е да се намалят рисковете и безопасността по пътищата да се подобрява при всяка възможност. Затова трябва да се уверим, че има лоялна конкуренция в целия Европейски съюз. Та от името на групата на АЛДЕ смятаме, че сме постигнали тези цели и утре ще е, подкрепим предложението. Благодаря ви. Благодаря, госпожо е, Билбао. Госпожо Килюнен, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, благодаря на Петър и на а, другите а, е, колеги за отличното сътрудничество. Имам само една бележка да направя. Искам да изразя едно разочарование. Може би се досещате за какво говоря тъй като аз съм силен застъпник на цифровизацията и не ми хареса идеята, че слагаме срокове за електронното обучение и обучението онлайн – Разбрах какво имате предвид с обучението в класна стая и че трябва да се сложи акцент върху практическото обучение, но в държавите членки ще се приема допълнително законодателство. Има държави, които искат да отидат по-далеч с тези по-различни методи на обучение. Така че е, тук ще продължат е, преговорите в тристранния диалог по тази тема и се надявам да стигнем до решение. Защото си давам сметка, че идеята на държавите членки за въпроса за обучението, електронното обучение не е да се противопоставят на практическото обучение, но трябва да бъдем гъвкави и да сме отворени за едни бъдещи решения. Това е единственото нещо, което ние в Обединената левица, за което съжаляваме, но разбираме позицията и на другите колеги и ще работим в дух на компромис. Исках да го отбележа, защото този въпрос ще се постави отново в хода на преговорите. Благодаря. Работата беше много интересна. И се радвах, че участвах в нея. Благодаря, госпожо Килюнен. Господин Крамер. Благодаря за съвместната ни работа на съдокладчика. Няма да повтарям казаното до тук. По една точка трябва да се подобри текста, свързан с климатичните условия като фактор за по-добро шофиране, но разбира се, ще внесем съответните предложения за изменение. Въпроса. Благодаря, господин Крамер. Обръщам се към представителите на комисията. Госпожо Яни Ду. Надявам се, че правилно произнесох името ви. Имате думата. Okay, thank you, Missy. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Подкрепяме доклада и е, общо изразената подкрепа на парламента за предложението на комисията. Трябва да уточня, че нашето предложение цели да попълни празнотите промените в настоящото законодателство в следните области. Първо, за трудността да се признаят квалификациите на водачите в друга държава членка. Второ, подобряване на самото съдържание на обучението на водачите. Трето, различно тълкуване на изключенията. И четири, някои непоследователности в области като минимални изисквания за възраст, възможност за съчетаване на обучението обученията и използването на електронното обучение. В измененията на доклада и в доклада става ясно, че те наистина доуточняват и подобряват нашето предложение, като същевременно не изменят целите му. Това ни радва. Освен това, приветстваме факта, че някои от измененията са насочени към а, съгласие, компромисно съгласие в съвета. Така че е, се надяваме скоро да приключим с междуинституционалните преговори по предложението. Имаме някои коментари по някои от изменението. Първо, изменението за директивата за удостоверенията за шофиране – по отношение на увеличаването на максималната маса за чисти превозни средства до 4,25 тона. Разбираме напълно целта на това предложение да се насърчава използването на чисти превозни средства, но смятаме, че това трябва да стане чрез един задълбочен преглед в отношение изпълнението на директивата за шофьорските удостоверения. За сега имаме система с временни изключения и смятаме, че тя е достатъчна за момента. Освен това, имаме наблюдения по три от измененията още. Първо, Разширяването на приложното поле до празни автобуси, които се връщат в депото и за поддръжка. Смятаме, че това може да повлияе върху пътната безопасност. Тук се предоставя едно допълнително е, изключение в е, вашия доклад. На следващо място виждаме някои проблеми, при е, възможността е, да се съчетаят е, обучения съгласно други законодателни актове на Европейския съюз и обучението за шофьорско удостоверение. Ние твърдим, че до един ден може да се признае обучение по други законодателни актове. Да не забравяме, че удостоверението за водачите е до 5 дни се признава. Сега а, се а, увеличават те. И това според нас е твърде много. Накрая електронните данни и промените в а, а, удостоверението за водачите. Съгласни сме с целите на вашите предложения тук, но искам да привлека вниманието ви върху проблема с административните разноски, които държавите членки ще изтъкнат. Така, това са нашите коментари. Като цяло работата на комисията по измененията ни удовлетворява и ви благодаря. Мерси. Благодаря. Господия, господин Лундгрен, давам ви думата отново като докладчик. Благодаря. Трябва да отбележа, че работата съвместно с колегите беше едно удоволствие. Диалога бе много конструктивен по време на срещите на докладчиците в Сянка и те ми помогнаха много. Опитах се е, да откликна на желанията на всички в доклада, защото всички изподеляме една цел по-добра директива и мисля, че сме я постигнали. Освен това, в мандата за преговорите е, се, ние сме, е, го, ще го гласуваме и се надявам преговорите със съвета да приключат скоро. Благодаря ви много. За мен това е първи доклад и бе удоволствие да работя с вас. Merci, Благодаря, господин Лундгрен. Ще припомня, че ще гласуваме по този доклад утре в 9 и 3 минути, тъй като има един друг доклад преди него. Благодаря. И е, продължаваме с следващата точка. Е, споразумението между Европейския съюз с Марокко относно въздухоплаването между Европейската общност и Марокко. Давам думата на нашия докладчик, господин Доминик Рике. Заповядайте. Euh, Благодаря, госпожо председател. За втори път гласуваме по това споразумение. 2007 първия път е, е, гласувахме по него и бе прието с голямо мнозинство Всъщност това е едно споразумение, което започва да се прилага от 2006 временно е, е, като е, след което вече бе спряно, тъй като комисията и съвета решиха, че трябва да адаптират споразумението а, с европейското законодателство след влизането сил на Лисабонския договор, а, което а, доведе до някои а, корекции на заглавието на този а, договор и той трябваше следова, следователно отново да бъде представен за одобрение на нашата комисия. Всъщност става дума за едно споразумение от а, обичайния тип е, за е, въздухоплавателни услуги. Е, става дума за откриване, отваряне на пазара в фаза А все по-голямо значение добиват, транзит, добиват транзитните полети между Европейския съюз и Марокко и всъщност става дума за сближаване на, на законодателството относно гарантиране на конкуренцията и съответно сближаване на евро... мароканското законодателство с европейското. Важни са и нещо, което е важно за инвестициите и за разрастването на е, въздухоплавателните е, компании. Е, гласуването е с съгласие. Само да припомня, че става дума за една процедура на съгласие и всъщност бих предложил нашата комисия да гласува за този, за това споразумение. Благодаря, господин Реке. Сега давам е, думата на господин Вингван Деком. Госпо... Благодаря, е, благодаря на колегата. Е, от името на колегата Франк Прус трябва да ви кажа, че усилията на господин Реке в продължение на повече от 15 години вече – да се стигне до едно споразумение с, за по, с Марокко е нещо, което високо ценим. Кралство Марокко е, преживя трудни моменти, преживява трудни моменти, но благодарение на е, чара и упорството на, на господин е, Рике успяхме да прекараме това споразумение. Е, и е, сега е, в резултат на това ще има много повече полети между Марокко и Европейския съюз. Е, благодаря е, най-сърдечно на колегата. Е, благодаря, господин Декам. Е, сега, господин Рике. Ще дам е, е думата на госпожа е, Сандърс. Благодаря, госпожо председател. Е, господин Рике е, наистина свърши едно изключително важна работа. Това е сякаш неговото е, делото на живота му, така да се каже. Когато става дума за международни споразумения, трябва да да дадем съгласието си, можем да кажем и не, разбира се, но в случая отчитаме положените усилия както и необходимостта да се даде тласък на връзките ни с Марокко. Но отношенията ни се развиват положително, особено в тази сфера на въздухоплаването – Имаме конкретен договор за сътрудничество, който е част от политиката за добросъседство. И наистина, ако така, когато мислим за Северна Африка, Кралство Марокко е най-стабилната държава там, с най-голям потенциал за растеж и най-много възможности за европейските е, компании е, брой на които нараства, между прочим, е, доверието взаимното също расте. Така че мисля, че всичко. Накратко мога да кажа, че тази спогодба е добре дошла и можем чрез Марокко да продължим да укрепваме връзките си е, и е, възможностите за обмен между е, средиземноморските, е, между двата бряга на Средиземно море, двата бряга на Средиземно море и е, е, между Европейския съюз и Северна Африка. Господин Зила. Е, благодаря този път от името на Джаки Фостер. Само да кажа, че е, това е много интересен пример. Приветствам Доминик, но от 2006, когато започна да действа това споразумение, Марокко пък и Европейски съюз, пазарите ни е, е, получиха допълнителни права в почтенските и е, превозите на, на, на товари е, на всякаква точка от Марокко до Европейския съюз е, се придобиха такива права. Е, е, което е, този вид превози отговаряше 60% по това време, което е важно, но разбира се, технически и правни е, проблеми ни върнаха към този доклад и, и това, това споразумение и съответно дойде предложение от комисията за това. Сега, е, госпожа Килнен. Благодаря, госпожо председател. Колеги, е, поздравления от Катерина за Доминик. Наистина сътрудничеството им беше чудесно. Нямам какво повече да кажа. Колегите казаха вече всичко. Е, много добре свършена работа, отлично свършена работа и отлични резултати. Да продължаваме в този дух. Благодаря, господин Крамер. Аз също смятам, че е хубаво, че че е, така го, обсъждаме този въпрос сред обичайните въпроси, но наистина най-сърдечните ми поздрави и поздравления на господин Рикет. Тогава ще заключа. След като всички е, твърдят, че е, всичко много хубаво е протекло в преговорите между е, Марокко и Европейския съюз по отношение на, тези, на въздухоплаването, няма какво повече да кажем. Давам думата на докладчика. Благодаря, е, колеги. Е, от 2009 е, работя много интензивно по, по е, този доклад и се радвам на едно, радвах на добро сътрудничество с всички колеги тук. работата не беше лесна, но резултатът е много положителен. Значи гласуването, е, гласуването за одобрение на е, този съгласие, приемане за съгласие на, на е, този доклад предстои утре в 9 часа а, срок, крайният срок за внасяне на изменения е 18.30 тази вечер след което, както казах, утре ще, ще е, преминем към е, процедура на съгласие, е, след което няма да могат да се внасят изменения. Сега да минем на следващата точка и аз е, е ви приканвам да приветствам с добре дошъл е, нашият е, е гост. Е, който е вдясно от мен, господин Жан Тот, който е специален пратник на ОНЕ по въпросите на, сигурността по пътищата. Je peux se mettre à côté peux te mettre à côté Alors, monsieur Jean Todd, merci d'avoir... Господин Жан Тод, благодаря, че приехте поканата ни. Вие сте специален пратеник на Обединените нации за сигурността по пътищата. За първ път гостувате в нашата комисия. Благодаря. Е, наистина ние обръщаме особено внимание на този въпрос. Той е приоритетен за нашата комисия. И е, Надявам се, Европейската комисия ще излезе с предложение е, в следващата година за по този въпрос, тъй като, както казах, той е приоритетен. Всяка година е, статистиката е все по-страшна, е, но е, близо 1 милион пер, е, лица е, умират, 50 е, е, е, милиона е, е, биват ранени е, е, по пътищата. Е, е, особено уязвимите участници в движението, пешеходците, велосипедисти и така нататък, основната, е, това е основна е, причина за смъртност при младите и е, с други думи, е, това води до е, човешко страдание, ранени, смъртни случаи и така нататък. Така че това налага да реагираме. Това, този проблем има и економически и социален аспект е, Обединените нации е, всъщност е, обявиха, излезаха с от 2011, аз тук се води спор на трибуната, дали 10 или 11 излезе със специалната декларация за безопасността на пътя. И, както казах, господин Тот е специален пратеник по тези въпроси. Той е тук, за да ни помогне да мобилизираме в, е, да се мобилизираме в е, Европейския съюз и да се ангажираме е, по-тясно с решение на проблемите, свързани с сигурността по пътищата, сигурността на движението по пътищата. От много години вече работим по този въпрос. Започнахме един обмен и дискусия е, е, по въпроса, но преди всичко да чуем от вас е, каква е вашата работа, каква е ориентацията на вашата работа, какви са трудностите, с които се сблъсквате. Но преди да ви дам думата, ще видим един филм на Международната федерация на автомобилистите, коя, филм, който след което ще ви дам думата. 17, the Fédération Internationale de l'Automobile held a press conference for the launch of the FIA Gisedeco campaign entitled 3,500 Lives. In the presence of Jean Todd, Jean-Charles Decaux, Zedrad Al-Hussein, Violetta Bonk,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 Господин Тод, имате 10 на 15 минути, за да ни обясните е, как вие виждате промените от 2015 насам, какви са приоритетите ви за напред и после ще имаме дебат. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, скъпа госпожо Карима Дели, дами и господа депутати. Добър ден на всички. Благодаря ви от сърце и за това, че ме поканихте тук да говоря за пътната безопасност пред Комисията по транспорт и туризъм. Това е много важна тема, според мен, която представлява основна насока на моят ангажимент. Е, като председател и на Международната автобилна асоциация, е, но също така и като специален пратеник на ОНЕ по тази тематика. Филма, който видяхте, беше създаден за стартирането е, през март тази година на международната кампания а, за превенция на пътните злополуки. Заглавието беше 3500 живота. беше преведен на 30 езика и това е най-голямата съществуваща кампания по тази тема в световен план ако, ако я озаглавихме, ако заглавихме филма 3500 живота, това е защото всеки ден на нашата планета 3500 души загиват по улиците, от които 500 деца. Това е 1,500 милиона души на година, от които почти 90% в развиващите се страни. Така че смъртността по пътищата е неприемлив цифра. голям бич за обществото, като големите болести и климатичните проблеми. И за това трябва да имаме изключителна мобилизация в международен план, която да позволи е, включването на необходимите средства за спасяване на живот. Също призоваваме към по-ефикасна синергия, сътрудничество между международни организации, супра, супра супранационални организации, също НПО-та и индустрията и професионалистите а, и разбира се всички граждани. Изправени срещу този голям проблем имаме основни насоки информация, превенция, обучение, хармонизиране също на правилата и доброто им прилагане, сигурността на превозните средства, пътната безопасност и качеството на пътната помощ. Това са основните принципи на една световна политика за пътна безопасност с резултати в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Ако успеем да, из... да приложим на практика тези основни принципи във всички региони в света и всички държави, тогава ще успеем да намалим значително, драстично броя на жертвите и е, това ни задължава да не се примиряваме само и да не се ограничаваме само до един континент. Това, което вие, депутатите, бихте могли да вършите в Европейския парламент, заедно с другите европейски институции, съвета и комисията, всъщност е най-доброто и най-адекватното. И, дами и господа депутати, Искам съвсем накратко да се спра на три основни точки. Първо, вие представлявате инициативите, големите насоки на работата на Световната асоциация на автомобилистите и правилата за движение по пътищата. Също вие познавате и вие сте тези, които можете да подобрите е, резултатите в, на ниво европейски, съюз. Също вие можете да окажете влияние върху други региони, например южните държави, за да се намали неравенството и също да се използва пътната безопасност като лост за развитие. И също от 2009 година искам да кажа, че 250 автомобилни асоциации от различни а, части на света и които участват в а, Международната автомобилна асоциация са превърнали пътната безопасност в, световен, в общ приоритет. И а, искам да ги подкрепим и да ем, помогнем по този начин, да имаме повече видимост в превенцията и също да открием нови решения. Две инициативи са направени в това отношение. Първо, е една консултативна група на високо ниво за пътната сигурност, където участват различни институции от международен характер, неправителствени организации, лидери от световен план с цел да се насърчи иновацията и прилагането на конкретни мерки. От миналата година насам тази група разработва една програма с финансова подкрепа за по-голяма безопасност, безопасност по пътищата и също търсене на нови източници на финансиране. Също така се създават регионални обсерватории за пътната безопасност, мисии на национално ниво, както и световни инициативи които имат за цел да насърчат доброволното прилагане на новите норми за безопасност в, в автомобилите от големите автомобилни компании. Както вече казах, 3500 живота. Това е кампанията. Тя е развита заедно с един от лидерите в рекламните кампании в световен план, видяхте резултата. Този филм говори за 11 основни правила за безопасност. Това са основните правила, например, за спазване на ограниченията за скорост, колана за сигурност, да не се говори когато сме на телефон, по телефона, когато сме на волана и много други също, които познавате. Последното от пролетта на тази година редовни контроли на, на очите, на зрението като сме използвали големи звезди, така да се каже, повечето спортисти, най-вече за да повлияем на младежите, но също така сме се опитали и да положим допълнителни усилия, най-вече с различни средства, лесни за употреба в регионален и национален план. Що се отнася до моята роля в ОНЕ от 2015 съм специален пратеник на генералния секретар на ООН по пътната безопасност и в това отношение работих по една амбициозна резолюция, която ще създаде нов световен фонд на ООН за пътната безопасност. Необходимо е да се завърши тази идея и разчитам на вашата подкрепа за да го постигнем. През 2010 Общо събрание на ОНЕ говори за стартира десетилетие на действията, най-вече, което е започна от 2011 година. Целта е да се намалят броя на смъртните случаи на загиналите по пътищата и а, също работим в сътрудничество с комисията, економическата комисия за Европа, за да подкрепим а, директния диалог а, с различните институции и е, да осъществим връзката с бюрото на ОНЕ във всички държави в света. И има още много за вършене, най-вече в Латинска Америка, Юго, Източна Азия и Африка. Защо този опит може да ви бъде полезен на вас, европейските депутати, които работите по тези въпроси? Какво можем да кажем за пътната безопасност в Европейския съюз? Как да се подобрят резултатите на ниво Европейски съюз? Няколко факти ще ни дадат основна идея. Вие ги знаете. Първо, според последните европейски статистики за пътната безопасност, публикувани от Европейската комисия през март тази година, европейските пътища са най-сигурните в света. През 2016 в Европейския съюз е имало 50 жертви на 1 милион жители. Докато в света са около 514. Тоест, в Европа възможността е три пъти по-малка, отколкото другаде по света. При все това, тя все още е един много тъжен и скандален факт. Но а, пътните политики а, в развитие в европейските държави определено са дали големи резултати. Другата последица а, вече е по-трудно да се продължи да се намалява броя на жертвите на същ, със същите мерки. Тоест има една стагнация на броя на жертвите. Нещо, което се отразява в статистиките за 2014, 2015 и дори и 2016. Само малък спад от около 2% е постигнат. Тази стагнация а, се вижда докато се увеличава обема на трафика. Това означава, че ще бъде много трудно да се постигнат а, стратегическата цел да се намали наполовина пътната смъртност между 2010 и 2020. Дори и ако Европейския съюз отново повтори своят ангажимент за значително намаляване на жертвите по пътища. С подписването на декларацията от Валета в Малта през март, аз бях там в ролята си на специален пратеник. Там присъстваха Виолета Булк, комисаря, както и министрите по транспорта на всичките държави. И трети е, елемент на анализа съществуват разлики в европейското пространство, особено между а, северните държави, Швеция примерно, Обединеното кралство или а, а, и, и другите държави, там е най-ниска смъртността, а и източните държави, къде, които се присъединиха последни и съответно не са приели все още същите е, стандарти за сигурност. България, Румъния, Латвия, Полша. Три пъти повече смъртни случаи между 80 и 100 а, на 1 милион жители. Така че имаме такива прагове и тези а, разлики. И това трябва да ви насърчи, дами и господа депутати, да удвоим усилията. И се радвам, че Европейската комисия обяви преразглеждане на директивата за безопасността на транспортните средства за началото на 2018 година и се радвам, че още повече като се им предвид, че тази директива и разглеждането е вече било отлагано няколко пъти. Много е, действия вече са предприяти, има и юридически разглеждания и повтарям е, пред вас, че наистина трябва да удържим този график, който сме заложили. Защото това е битка е, на преварване с времето. Защото за един час 150 души ще загинат в света по пътищата. Така че нямаме време и а, ви а, поздравявам за въвеждането на европейската шофьорска книжка а, от 2013 година и също новите изисквания за каране на а, а, мощни мотори от младежите. Също новите закони спрямо от нарушенията на пътни на закона за движение по пътищата, както и новите закони от 2014, които позволиха да се намали броя на пътните злополуки заради техническа неизправност, а също и въвеждането на ECOL автоматично набиране на 112, на номер 112, в колите в случай на злополука. И това със сигурност ще спаси още много животи. Другото, което се прави в момента относно обучението на професионалните водачи, при разглеждането на директивата за сигурността на инфраструктурите, Европейската стратегия за а, транс, интелигентни транспортни системи, проекта Safety Cube и също Европейската харта за пътната безопасност допълват много добре съществуващите политики. И накрая има един работен документ за спасяването на живота да се подсили безопасността на колиите в Европейския съюз. Това е документ на Дитер Кох, вашия докладчик, който също има опит като професионален шофьор и също ще бъде разгледан този документ в комисията. Това засяга най-вече увеличаването на стандартите за безопасност в превозните средства. Също подсилването на, на пасивната безопасност на превозните средства. Трябва да се използват всички възможности на техническия напредък и използването в широк план на новите технологии понякога може да доведе и до увеличена, увеличен риск. Такъв е случай за използването на телефона, докато шофираме. То може да доведе до смъртни случаи и трябва да бъде наказвано много строго. Такъв е и случая и с пешеходците, които използват а, телефоните си. Или а, за велосипедистите. Те са също много изложени на големи рискове. А, така че трябва да използваме технологическия напредък, за да подсилим също и на новите или дори на опитните шофьори за да свикнат те с новите средства, които са, осигуряват повече безопасност в превозните средства. Но също да им а, да ги научим, че технологията никога не може да замени човешкия фактор и да ги научим да уважават останалите участници в движението. Именно за това нашите клубове за мобилност са приоритетни. Тяхната експертиза, техният опит позволяват да се подсили безопасността. И Европа, която е част от регион 1 на нашата асоциация, са на ваше разположение, за да продължим дискусията в това отношение, е, дори на техническо ниво. Дами и господа депутати, искам да заключа речта си с подканене към вас, както и към всички други европейски институции, Европейският съюз, който е толкова напред, лидер е в пътната безопасност. Вие можете да участвате още по-активно, за да помогнете на най-засегнатите от, тази, от този бич на региони в света. Ако при вас има 50 на смъртни случаи а, на милион. В Алжир или във Виетнам има 250 на милион. Виждате, това а, са региони, които са много засегнати. Нека да напомня, че пътно-транспортните злополуки са основен основна причина за смърт при младите между 15 и 20 години и държавите с слаби доходи са много силно засегнати. Ако когато говорим за конвенцията на ООН и за прилагането на изискванията там, когато насърчавате автомобилната индустрия да произвежда по-сигурни коли, когато а, предлагате обучение в училищата относно пътната безопасност, вие по този начин всъщност осигурявате цялостното развитие на една държава. Имам убеждението, че а, има тясно, тясна връзка и това е показано и в цифрите. А, тясна връзка между развитието на една държава и а, броя на смъртните случаи по пътищата. И пътната инфраструктура, както и безопасността по пътищата са всъщност един лос за развитието. И тук за това искам да направя друго предложение – много конкретно предложение, за да, убедя, за да ви убедя в своето, своята идея. А именно, че индекса за човешко развитие, който е създаден от програмата на ОНЕ за развитие, да взима предвид и пътните злополуки. Въпросният индекс се базира на БВП на глава от населението нивото на образованието и смъртността при раждането. А сега би могло да се вземе и този показател. Ще бъде добре да се добави пътната безопасност и това ще бъде допълнителна мотивация за различните държави да инвестират по-масивно в тези приоритети. Както беше казано и във филма, видяхте пратеника на ООН по човешките права. Достъпът до сигурни пътища е основно човешко право. То, така че ние трябва да го защитаваме. Дами и господа депутати, благодаря ви за вашето внимание и оставам на ваше разположение, за да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Monsieur Todd, merci. Благодаря ви, господин Тод, за това въведение. Много динамично и определено ще породи реакции у нас, като членове на парламента. Всъщност, вие искате много от нас първо да поемем отговорност защото, както казвате, ние сме за пример в сравнение с остатъка от света. Същевременно сътрудничеството с някои южни държави още не е достатъчно добро. Трябват политиките за безопасността по пътищата да в сърцевината на всичките ни е, е, всичките ни дейности, защото има голяма разлика между държавите членки. И също така нещо много важно, което ни е, поставихте, господин Тот, е въпроса за показателя. Очудвам се, че ООН се е сетила за него преди това. Да имаме един нов показател. Вие говорихте за индекси за човешкото благоденствие. Знаем, че по света е, различни държави използват различни показатели за благоденствие, за това, че е, социалното сближаване и сигурността са важни фактори и е, че те се измерват не като економически растеж, а в понятието растеж, увеличаване на благоденствието. И това ни навежда към а, един философски разго, размисъл, защото това не са само економически фактори. Те, те засягат и зачитането на другия, защото утре искаме пътя не просто да е по-безопасен, а да е едно място, където да живеем, а не да умираме. С тези няколко думи бих искала да открия дебата и ще започна първо с координаторите. Господин Ван де Камп за НП. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Предполагам, че докладчика ни, господин Дитер Кок, ще има дума, ще вземе думата веднага след мен. Ще изчакам господин Тод да си сложи слушалките, за да чува превода. U moet hem even helpen, eh, voorzitter. Um. <laughs> Mais bien sûr, euh, Monsieur Van Dalen. You are connected? Чувате ли превода? Добре. И така, госпожо председател, благодаря. Винаги съм била впечатлен от комбинацията между е, Международната автомобилна федерация и тази на специален пратеник на ООН за пътна безопасност. Това не е най-очевидното съчетание, но хора като господин Тот и мен знаят какво означава е, скоростта по пътещата и свързаните с нея опасности. Аз лично съм привърженик на мото циклетите и е, ние сме една много уязвима група. Понякога това се дължи на нашето собствено е, поведение. Но във връзка с това имам няколко въпроса към господин Тод. Първо, как е възможно този е, социален проблем да не присъства в социалната програма. Милиони 250 хиляди души загиват годишно. Това е огромна цифра. Ако сравним тези цифри с някои също печални цифри, като жертвите от войната в Сирия или от земетресението в Мексико, ще видим, че на загиналите по пътищата не се обръща достатъчно внимание. И не само на загиналите, но и на пострадалите. Ние сме спортисти Понякога ни се струва, че живота е прекрасен, но проблема с пострадалите по пътищата е много со- сериозен социален проблем. На следващо място, въпрос относно регионите. Казвате, че има разлика между категориите лица, младите хора, младите живещи по селските райони, но в страни като Канада, например, където безопасността на пътищ, по пътищата е на много високо ниво, също като в Австралия и Нова Зеландия, при положение, че Европа е в средната категория по този показател. Защото ако изгледате видеоматериали от Русия, ще видите, че там безопасност по пътищата не съществува. Та, госпожо председател, това показва колко важно е обучението. И третата директива по е, свидетелствата за шофиране е, вероятно е довела до резултати. Предстои прегледа за нейното изпълнение, но господин Тот ме какво ново има в тази сфера. И тук стигам е, до школите за шофиране. И за, до училищата в училищата учениците познават много въпроси, свързани с сексуалното здраве, ЛГБТ и общността. Но какво знаят те за превенцията на пътно-транспортни происшествия? Как смятате стоят нещата в Европа? И накрая приноса на частните предприятия. предприятия. Автомобилните клубове говорят за е, социална отговорност на предприятията, но как поемат тези клубове тяхната отговорност в ежедневния живот? И на последно място позволете да засегна е, техническата иновация. Колегите от групата на зелените бяха против е, така наречения e-call – Ehm, <clears throat> eh, wat is het effect van e-call? Eh, weet u, weet u... Е електронното е, набиране на номер 112 е поради съображения свързани с неприкосновеността на частния живот. Какво е отражението тук? Още повече е, друг въпрос. Редица граждани изпитват притеснения и недоверие към интелигентните е, превозни средства без водаж. Благодаря, господин Ван Декърп. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. И от името на моята група, пък и лично от мое име ви приветствам с добре дошли в Брюксел. Хубаво е, че имаме тази възможност да се срещнем и разговаряме с вас като като е, специален представител. Е, е, когато разглеждаме цифрите, милиони 50 хиляди души в света годишно, които умират, 500 от тях деца, наистина това е сериозна статистика. Трябва е, дори един човешки живот е, е, е твърде много. Е, така че трябва наистина да е, помислим е, върху този проблем. Сега, последните 30-40 години доста напредък е постигнат, е, но. Е, мисля, че е, за това допринесах подобряване на мрежата вътре в рамките на Европейския съюз е, а от друга страна е, това, и това донесе доведе до известно намаляване на смъртността. В крайна сметка целта трябва да бъде нуле, нула жертви в, е, е, от пътни, пътно-транспортни происшествия. Ето защо трябва да помислим отново по проблема. А, това може да а, е, се случи само ако успеем с а, цифровизацията на движението и колкото и да е тъжно, е, този период в е, е, този период председателя Юнкер не е, е, е, засегна този, е, този проблем, е, нито предлага нещо конкретно е, в така наречения е, регламент за по-добро регулиране. В е, Хубаво е, че наистина се занимаваме с тази тема и би било много добре, е, ако можем да използваме новите технологии, например. Е, Неодавна има възможност да запознае с тези нови технологии, например автоматичната спирачна система е, или различните цензорни системи, специален ъгъл на, на огледалото за хващане ъгъла на, така наречения ъгъл на смъртта. Е, много производ... производители сега заменят огледалото с подобни сензори, е, с камера, която е, поема цялата работа на огледалото за обратно глед, виждане. Това са е, подобрения, е, които е, допринасят да се спаси живота на много хора в бъдеще. Мерси, Благодаря, господин Ертук. Господин Циле, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, господин Тод. Много интересно беше да чуем какво имате да кажете, а и дебата е важен за комисията по транспорта. Ние тук а, сме законодатели и трябва да имаме предвид европейския пазар. Казахте, че положението с пътната безопасност в Европа е по-добро в сравнение с много други точки по света. Така че няма е, да ви питам толкова за Африка, Америка е, и други е, места. Вие като специален пратеник на ООН можете да направите много повече в тази сфера, но ще ви задам въпроси свързани с Европейския съюз. Първо, смятате ли, че мобилността в Европейския съюз ще се развие значително по пътищата? Хората винаги се нуждаят от по-голяма мобилност. Това какво ще означава? Повече превозни средства по пътищата или в бъдеще ще можем да осигурим по-голяма мобилност с по-голям брой е, превозни средства? На следващо място. казахте за някои възможни мерки. Аз бих ги групирал в няколко групи. Първо, поведение на водачи, пешеходци, колоездачи. Това е една област. Друга група е инфраструктурата, да инвестираме повече в безопасността по пътищата и в самите пътища. Трета група са технологиите – с новите развития в безопасността, които технологията предоставя. И четвъртата група са политиките на местно, общинско, национално и европейско ниво. И предвид тези четири групи, които откроих, според вас къде ще има най-голям успех за повишаване на пътната безопасност, с помощта на какви инструменти? И един последен въпрос. Можете ли да изредите три мерки, които ние на европейско ниво в близко бъдеще трябва да приложим, за да подобрим безопасността по пътищата? Какво според вас трябва да направим? Какви са основните мерки, които да приведем? на ниво е, Европейски съюз, общинско и град. Благодаря. Благодаря, господин Циле. От тези три изказвания имаше голям брой въпроси, затова без да губим време давам думата на господин Тод, за да ни предложи някои отговори. А, много въпроси бяха зададени, но първият оратор, господин Ван, Ван Дегам, който ми зададе въпроси, не го виждам в залата. А, е шанжи, d'accord. А, не е на същото място просто. Добре, успокоих се. Първо ще засегна въпроса за двойната ми роля. Председател на Международната автомобилна федерация и специален пратеник на ООН за пътна безопасност. Вие изразихте съмнение относно това как се съчетават две. Мога да ви кажа, те, мога да ви кажа накратко, че те са напълно допълняеми. ФИА, Международната автомобилна федерация, работи в две отношения. Първо, като регулатор и законодател на автомобилния спорт на международно ниво. Един от приоритетите там е безопасността. И в това отношение можем да гледаме на нея като един вид лаборатория. И от 3-4 десетилетия насам броя на жертви в автомобилните спортове значително е намалял. Това може да го проверите. Така че целта на всички нас, независимо дали говорим за професионалния автомобилен спорт или безопасността по пътищата, е да има нулеви е, жертви. Голям напредък е постигнат при пътните, е, при транспортните средства, безопасността по пътя и оборудването. И е много важно този напредък в последствие да бъде пренесен и върху пътищата. Другия аспект, по който работи ФИА е мобилността. Имаме в около 150 държави клубове за мобилност. Тяхната роля е, е да направят живота на хората по пътищата по-удобен, по-комфортен. И тук два приоритета са околна среда и безопасност по пътищата. И именно тук е връзката с безопасността по пътищата на ниво ООН. Освен това, отскоро безопасността по пътищата присъства и сред целите за устойчиво развитие. Цел 3,6 да се намали наполовина броя на жертвите по пътищата до 2020 година и цел 11.2, която е транспорта на всеки гражданин по света да бъде сигурен до 2030 година насам. А вие споменахте социалната програма. Много искам пътищата да присъстват в социалната програма – доколкото е, всеки един гражданин използва пътищата. И както казахте и вие, е, печални са събития като земетресението в Мексико и броя жертвите там, различните циклони е, в Карибите, от преди две седмици на някъде, в резултат от които имаше 50 на загинали. За тях трябва да говорим, но трябва да говорим и за 3050 3500 жертви при пътищата ежедневно, от които 500 са деца и 140 хиляди жертви по пътищата годишно те имат последици за живота на хората, за техните близки, за техните работодатели. Имат и цена, която обществото плаща. Говорихте за безопасността по пътищата в различните страни. Споделя мнението ви тук и мога само да се радвам на качеството на безопасността по пътищата в Кан... Канада. Е, правителството на Русия е ангажирано в тази сфера. През 2010 година бе, започ... бе дадено началото на десетилетие на действие за пътна безопасност в Москва, но още много има какво да се направи в Русия в посока образование, обучение. Много важни неща са това. Когато младите хора ходят на училище – за да освояват езици, например. Ще се опитам да говоря по-накратко. Когато децата ходят на училище, за да се учат, те трябва да се учат и на безопасност по пътищата и на съответното поведение на пътя. И това е нещо, което трябва да насърчаваме на всяко ниво – да а, обучаваме този, който си купува мотор, велосипед, автомобил. Относно директивата за удостоверенията за шофьори, тук мога да се поздравя за изпълнението, но за жалост 90% от происшествията се случват в развиващи се държави, където шофьорската книжка може да се купи. И накратко, тук мога да кажа, че е важно Европейската комисия много да лобира в тази сфера или поне да проследява действията, защото шофьорските книжки трябва да бъдат заслужавани. Относно приноса на частните предприятия на клубовете, тук споделям напълно гледната ви точка, че тяхната роля е да подкрепят хората на пътя. Това е нещо, е, за което работя много усилено. Ежедневно да има все по-голям напредък тук. Нещата за сега изглеждат обнадеждаващи, И благодаря на председателката на комисията, че ми дава възможност да говоря пред вас тук, но това означава, че има засилващ се интерес в безопасността по пътищата. Миналата седмица бях на Световния економически форум в Нью Делхи и там за първи път се говореше за безопасност по пътищата. Днес след обед заминавам за Вашингтон, където Световната банка ще представи работа работата си в сферата на безопасността по пътищата. Та интереса за тази тема се засилва. Относно е, техническите иновации, можем само да се поздравим за тях, за напредъка в автомобилите, електронното набиране на номер 112, автомобилите без водач, които се развиват много в развитите държави. Е, развиващите се държави все още изостават, така че няма да се постигнат резултати само благодарение на автономни автомобили, защото само по-заможните ще могат да си позволят такава. Преминавам към въпросите на господин Ерто напредъка от 40-50 години насам, например Франция, 60 години имаше е, е, сега с между, от 60 години бройката на загиналите по пътя, сега, в сравнение с сегашния момент, с три пъти по-оживено движение е значително по-голяма, което означава, че наистина в тези 40 години е направено доста за намаляване броя на загиналите и ранените по пътя. Колкото за технологиите, авто, автоматичната е, спирачна система е много важна стъпка напред. Стабилността на, електронните, на електронните, електрониката също е, е важна. Е, за съжаление, трябва да е, познаваме по-добре ползите от новите е, технологии. Е, и е, би трябвало да призовем е, автомобилостроителите, е, дизайнерите, е, производителите да информират е, клиентите си е, за това, е, за възможностите на автомобила е, в това отношение днес. Господин Зиле, е, положението в Европа е, е, в е, всъщност е, е много по-добро от преди и благодарение на усилията на Европейския съюз и държавите членки наистина сега в Европейския съюз има и отличници, и изоставащи, но би трябвало тези, които са по-назад да наваксат. Е, нещата са в е, развитие. В момента, преди да преминем към автономната електрическа, електро, е, електрическия автомобил, това е, изключително важен е, важно природно средство за, особено в градска среда, което изисква, разбира се, и съответните е, пунктове за зареждане и е, Колкото до инфраструктурата, зная, че има много проекти в ход, трябва наистина да ги насърчаваме. Ако ме попитате какви са трите основни мерки, изключително много се забавихме. И сега стигаме до тези три, три основни мерки, които Европейския съюз трябва да вземе, но ще ги чуем след това. Сега да чуем господин Теличка тъй като все още имаме много е, заявили е, за, е, за изказвания. Благодаря. Сигурен съм, че господин Тот, вие се дразните, когато хората не проявяват необходимото уважение към вас, но аз така или иначе ви ценя и за спортните ви постижения, пък и за сегашната ви дейност Всъщност е, всичко, което правим, законодателна или незаконодателна работа, е, имаме ем, е, нямаме чак толкова възможности да е, сравним нашите е, позиции с е, хора с вашите познания. Е, сега за трите мерки стигнахте и аз също искам да попитам това какво се очаква от нас на европейско равнище като норми или незаконодателни дейности. Ако можете да ни да формулирате три е, ключови въпроса или проблема, е, по които трябва да работим, е, ще е добре. Второ, споменахте а, панела на високо равнище за безопасност на пътя. А, хубаво е, че имаме възможност да говорим за това, но Важно е в бъдеще да нямаме само отделни възможности е, от време на време. Има ли начин за една е, така редовна връзка с този панел? Е, това ще бъде голям плюс за нас. И съм сигурен, че сред трите магически мерки, които вие споменахте, е, спомен... ще споменете, може би ще се спомене и директивата за е, безопасност на пътя, защото това е основният инструмент, с който разполагаме. И накрая вие говорихте за инфраструктурата. Днес е, на европейско равнище ние е, сме се съсредоточили върху е, екологичния транспорт и преди всичко железопътните линии и се боя, че се сякаш забравяме измерението безопасност, особено на пътя и особено в някои страни, където инфраструктурата не е толкова развита, където няма и не толкова става дума за магистралите, автомагистралите, колкото за натоварените пътища вътре в градовете. Как според вас сега вие водите невероятна кампания, това е много важно, но кампанията е едно, регулаторните мерки са друго и е, въпросът ми е какво е по-полезно, на, което да, на кое да наблегнем? Инфраструктурата, технологиите? Има ли нещо друго? Как бихте е, подредили по важност тези неща? Върху какво да се, се фокусираме приоритетно преди всичко? Благодаря, госпожа е, Кюедне. Thank you, Madam Chair. Thank you, Mr. Todd. Uh... Благодаря, е, госпожо председател, господин Тот как е, е, се променя отношението е, на, на хората, как да променим отношението на хората, какво още да направим в работата си с младите, с децата, но и с възрастните. Има хора на средна възраст, има възрастни хора. Трябва ни различен подход към различните възрастови групи. Аз е, разбирам, че тези телевизионни медийни кампании, които се прилагат, използват в държавите членки, е, са доста успешни. Можем ли да е, трябва ли да разчитаме по, в по-голяма степен на подобни кампании, телевизионни, медийни в държавите членки? И тъй като става дума за Международен ден на би трябвало да, да включим към този ден. А, и Би трябвало към този международен ден за сексуално здраве да включим и тези въпроси. Сега господин Крамер. Благодаря, госпожо председател и господин Тод за доклада. Говори се много за това, но когато се стигне до практическото приложение, е, е, изоставаме. Няколко примера. Например, в Брюксел имаме еднопосочни улици, в които шофьорите карат в обратна посока. Трябва ли да имаме е, е, е, има, би трябвало да има свидетелството обозначеност по пътя. В Берлин, например, в Темпел Хоф, в един от кварталите, са взети специални мерки, където наистина при което броя на загиналите от пътни пътно-превозни происшествия, пътно-доставните происшествия е значително снижен, т.е. има големи различия между отделните квартали, отделните общини, в зависимост от мерките, които са взети на местно равнище. И, е, защото знаем всички, че един закон, който не се проверява или няма санкции, е, не функционира. Е, сега е, суб, е, субсидирането на дизела е, с 0,80 цента се субсидира дизела. Е, тези е, превози средства са по-големи, по-мощни, по-стабилни и е, представляват по-малко опасност за водачите всъщност такова едно е, субсидиране би трябвало да е в, е, да върви във вярната посока, защото това, което се прави в момента не е в полза на безопасността, а обратното. Преди 10 години, е, когато говорихме за Европейската шофьорска книжка. Имахме един чек с въпроси и, и тест. Сега имаме европейско свидетелство за водачество и ако е, дали е, някогашният тест е, няма да е, е добре да бъде въведен, е, защото е, аз е, сега вече възрастта отново е, се обсъжда. Аз е, получих е, на 18 своето свидетелство за е, правоспособност. Е, сега вече нося очила, е, но е, това също трябва да се вземе предвид. Е, когато е, говорим е, за... Е, би трябвало да вземем предвид и е, екологичния фактор. Е, е, друг важен момент е безнаказаността в много страни. Невъзможно е, е в... Е, е, ако в е, Обединеното кралство шофирам с немска книжка и е, направя нарушение, е, това не означава, че аз съм освободен от отговорност в е, Берлин обаче е, дипломатическите коли е, шофират без никакъв безконтролно, не подлежат на никакъв контрол. Продължаваме да имаме 4000 загив... умиращи в Европейския съюз от азотен окис и въглероден окис. Това е също един от свързаните с автомобилите аспект. Всички тези фактори трябва да разглеждаме комплексно и е, в е, комбинация. Е, сега, господин Льонгрин, имате думата също за въпрос. Благодаря, господин Тот. Ние сме се срещали с вас, но вероятно не помните вече. Е, повечето ви познават е, от е, времето ви, когато бяхте шеф на екипа на Ферари. В... За мен вие сте особено познат като човек, който след 15 години е, дейност печели е, световното първенство. 80-те е, години в е, Швеция посетих вашата фирма при едно мероприятие, но вероятно ни не помните. Се видяхме, но вероятно не помните. Поставих, споменахте за коланите за е, без... тазните колани <laughs> а, и а, е, други а, е, елементи, а, както и за това, че значителни подобрения се прави в интериора на колите, за да се подобри а, сигурността на а, пътуващите. А, когато е, преди лятата, е, всъщност е, за последен път бях проверен като шофьор преди лятата вакансия. Няколко сред нас, тази комисия, шофират, карат автом, електромобили, но е, всички говорим за преимуществото на електромобилите, но никой от колегите ни тук няма такъв. Надявам се, че до година е, ще имаме и такива. Ние като политици трябва да, да бъдем в предните е, редици, да даваме пример с използването на електромобили. И Аз е, лично нямам проблем, е, живея на село и въпреки това се придвижвам с такава кола. Сега въпросът ми, как бихме могли да накараме да да да е, не, вземе необходимите мерки. сега вече ще бъда безмилостна към изказващите, защото времето на, ни е почти изчерпано. Сега господин Кол. Господин Тот, много се радвам. Голяма чест е за мен да ви приветствам с дошли днес тук. Наистина, едно я, стана ясно от разговори тук, че национални, регионални, европейски, международни инициативи са необходими все още. Е, е, бих искал е, сигурността на пътищата, освен други неща, е, би трябвало да бъде е, е, е повишена чрез задължителни подобрения в автомобилите, като автоматичните спирачни системи и други. Е, как стоят нещата на международно, на международно, международно равнище. Е, би трябвало да, е, да е, е, непрекъснато нови нови изисквания има, но друго ме интересува нашата градска мобилност в Европа. Как ще продължи, ако е, искаме да развиваме устойчиво градовете си? Трябва ли да се откажем от индивидуалния транспорт или е, накрая е, желая ви е, успех в предстоящите избори, желая ви да бъдете преизбран и за трети път. Госпожа Ела Сендър. Благодаря. Чакай. Бих искала да зная как а, а, ще работим с трети страни. А, е, вие е, сте започнали е, една кампания за сигурност по пътищата. Става дума за водачите преди всичко, но би трябвало да се инвестира и в качеството на пътищата. Ние изнасяме стари автомобили от, от север на юг, да не говорим за състоянието на пътищата. Как излежат нещата с трафика и преди всичко е, личния автомобили. И нещо друго, ако е, ако, е, щом като и деца карат мотоциклети или се случва понякога деца да има на, на волана, Е, или е, млади хора, които е, карат мотоциклети без шлем, без каски. Благодаря ви. Имам следния въпрос. Yes. Къде отиде си? О, често е, сигурността на пътя особено по време на е, вакансионните периоди, е, много коли се, се наемат тогава, е, има е, проблеми с това, после с е, камионите, как стоят нещата с тях, какво още да се направи, за да се гарантира сигурността на движение с тежкотоварни автомобили. Според мен ще е по-добре е, хората да бъдат е, допълнително образовани е, по въпросите за е, безопасността на пътя. Аз съм от е, Нидерландия. Аз съм от Ирландия. В моята страна всъщност е, не е възможно да се сведе е, по-надолу, да се намали допълнително броя на е, жертвите. защото е, все повече е, жертви, е, хора стават жертви на използването на социални медии е, по време на шофиране. Все повече хора купуват електрически велосипеди, които са много по-бързи. Малко бях изненадан от е, кампанията, която е, бе показана във филма в началото. Говорите за 10 е, въпроса, по които се води кампанията. Е, според мен те са твърде много. Аз бих ги свел до три, три основни категории Е, жертви на пътя. Така че въпросът ми е какви са трите основни категории жертви е, на пътя? Госпожа Лукашевска. е bardzo przykro, е Благодаря. Съжалявам, че Полша беше в, посочена в списъка с а, а, по-голям смъртен, процент смъртност а, в Европейския съюз. Не смятам, че това е заради невеждането на дадени регламенти. Надявам се, че настоящото правителство ще промени съществуващите такива, които не дават достатъчни предимства на пешеходците, на самите пешеходни пътеки. Също а, някой изчислил ли е не човешките, загубата на човешки живот – но разходите, е, свързани с хора, които остават парализирани или са непрекъснато е, трябва да бъдат обгрижвани от семействата си а, е, заради пътно-транспортно происшествие. Представям си колко е трудно а, да се грижим за тези хора, не само тук, но и в по-слабо развитите държави. Има ли някакви статистики за хората, които са получили някакво увреждане а, заради пътно-транспортно происшествие. Знам, че технологията а, ще ни замества все повече и повече, но няма по никакъв начин да замести обучението на шофьорите, на бъдещите шофьори. Обучението трябва да се предостави под най-различни форми още от ранна възраст. И последната ми забележка, кампанията е великолепна, но не е, е добре позната. Благодаря. Кристина Модело. Благодаря. Господин Тод, Нека да се спра на две основни точки. Първо, е, състоянието на инфраструктурата е, има нужда от големи финансови средства. От друга страна също е нормално. Е, знаем, че примерно днес отдаваме се повече и повече място на ЖП транспорта. И тук съответно трябва да разгледаме и преразглеждането на директивата за евровинетките. Евентуално трябва да видим какви са приходите от там, за да можем да помислим как да финансираме а, обновяването на пътната инфраструктура. И искам да чуя вашето становище в това отношение. И второ, втория ми въпрос за а, шофьорите и как тези професионални шофьори да участват в подобряване на ситуацията с прилагането на времето за почивка. Той е социален въпрос и, финансир... и въпрос за финансирането на пътната инфраструктура. Благодаря, госпожо Рено Далон. Госпожа, госпожа Билбао замина. Господин Гомиш. Благодаря. Господин Тот, Обръщам се към вашият опит, който със сигурност е голям. Искам да ви попитам, според вас, кои са превозните средства, кои са най-обещаващите иновации в превозните средства. Например, някой от вас сигурно се спомнят като мене, че нямаше нито а, система за блокиране на поднасянето, нито ербаци, нито ам, ам, кола, нито много от тези, и нито пък ам, специални фарове, примерно. И има сега вече толкова много иновации, които съществуват, например, ако колата засече, че шофьора дреме на волана, начин да го събуди и също а, в случай, че посоката тръг да се откланя, да тракторията се, отклан... се отклонява, да го събуди също и така нататък, да го предупреди. Така че според вас, кои са най-перспективните иновации в това отношение? Господин Тот, много въпроси. Ако не можете да отговорите на всички въпроси, можете да отговорите и по мейл. Но има много-много въпроси за инфраструктурата, много въпроси относно а, мерките. Дали трябва да са по-стриктни? Говорим за намаляването на скоростта. Дали това е нещо, по което трябва да регламентираме? Също новите финансови средства – защото на този етап, примерно имаме евровинетка, идеята за евровинетка, как да финансираме новата инфраструктура. Така че, как виждате вие и мобилността в градовете, какви са добрите практики. Ще ви оставя 10 минути. Само 10 минути. Това, което предлагам е да се опитам да отговоря на максимален брой въпроси, които ми бяха зададени. Някои от тях се, могат да бъдат групирани и след това ще ви изпратя още писмени отговори в следващите няколко дни. Смятам, че така ще бъде по-точно и ще оставя следа от присъствието тук. Относно групата на високо ниво, видях, че това предизвика интерес. Бенджамин Менар, който е на 70-то място възоснова на тези, които вдигнат ръка, ще даде една брошура, която ще ви обясни всичко за тази група. И разбира се, ако имате някакви допълнителни въпроси, ще съм на ваше разположение за отговори. Често чух въпроси за основните мерки, които трябва да се предприемат. Това, което е силно впечатляващо в областта на пътната безопасност, е, че спрямо други болести, като например туберкулоза, малария и други, има напредък, но не се знае как да се лекуват тези болести. В, по пътищата знаем спазване на закона, обучение, стандарта на инфраструктурата, на превозното средство и качеството на помощта е, след е, злополуката. За съжаление, много от тези елементи не съществуват в някои от държавите и можем само насърчим е, всички европейски държави да подобрят обучението. Относно прилагането на закона, също трябва да се подсили прилагането. Ако искаме да се намали броя на жертвите още повече в Европа днес, това може да се осъществи, трябва да се спазват стриктно законите. Относно превозните средства, тук много често се ме питат какви са новите цели. Вече има много параметри, които са изградени относно превозните средства в Европа. Можем само да се поздравим за това. По-добре да го кажем. Има много при... собственици на коли, на мотори. Те вече разполагат с това, което според мен е най-големият напредък и което е необходимо. контрола, електронния контрол за стабилност на колата. Като че ли не сме говорили достатъчно и не сме обявили резултатите от използването на тази система. За съжаление, а, развиващите се държави получават коли, употребявани коли от нас, коли, които не винаги разполагат с тези нови технически системи. И трябва да адаптираме всички коли към тях. Вече има електронни а, е, системи, които позволяват на колите да пазят траекторията, да вървят в една посока. И също, които позволяват а, е, оптимизация на всички останали технологии. Също качеството, качеството на помощта в Европа чрез автомобилните компании, чрез управляващите, чрез автошколите. Вече има голям напредък. Знаете, ето 112. Това е номер, който е универсален за всички, защото, примерно, качеството на медицинската услуга е от ключово значение за намаляване на тежките последици след пътно-транспортно происшествие. За съжаление, не всички развиващи се страни имат подобни предимства и възможности. Кампаниите, разбира се, трябва да се прави максимално много такива. Например, 19 ноември пътят на честване на жертвите по пътищата, на спомнене за тези, спомен за тези жертви може да се организират най-различни събития, примерно шествия. Просто трябва да се даде максимално голяма видимост на този ден и да се напомни, да се отдаде а, почет на загиналите по пътищата. Също говорихме за а, писти за, или коридори за велосипедистите. Контролът на тези а, велоалеи е да, се, а, да сме сигурни, че се спазва скоростта. Както вече чухме, сега електрическите велосипеди всъщност надвишават тази скорост. Аз а, съм, съм за стрикното носене на каска от велосипедистите, дори това да не е задължително всички държави. А, знаете, че примерно днес, когато паднем от колелото, дори колелета са по-бързи, почти два пъти по-бързи спрямо това, което е било преди години. И съответно ударът на главата може да бъде два пъти по-опасен и по-смъртоносен. Също европейската шофьорска книжка, той не е на, тя не е на същото ниво, като във всички останали държави извън Европейския съюз. А, не съм съгласен да казвате, че а, няма такива 10 златни правила, ами само 3. Напротив, сигурен съм, че има. Ще ви е, ги видите в брошурата. Добавили сме и също зрението, което е от значение 11-то, защото на планетата има 1 милиард души, които а, нямат, които а, имат проблеми с зрението и едновременно с това шофират а, трябва да видим колко от тях могат да си позволят да си на, направят очила. И за това кампанията ни се опитва да осигури достъп до очила за хората, които шофират. Фактът, че един чужденец, примерно, кара в чужда държава и съответно има и, и му се налага някаква глоба, това е нормално. Той трябва да спазва правилата. Не само в Европейския съюз. Идеята е да имаме това да става на международно ниво като цяло. Господин Лунгрен ми припомни едни спомени от а, кариерата ми в различните области много често ме е пред, поставила пред катастрофални ситуации, които са свързани с пътно-транспортни происшествия. И мисля, че това ме, е, ме е впечатлило силно, именно за това а, съм поискал в един момент от живота си това да бъде един от приоритетите ми, една от борбите на живота ми. И се надявам, че, този, че тази борба ще бъде полезна, за да се е, спасят човешки животи и за да накарам правителствата да осъзнаят, защото европейските, примерно правителства, си дават сметка, но пък много други правителства в африкански държави, в Близкият изток, в Азия, в Латинска Америка всъщност не познават а, вредите от пътя. И за това трябва да има ангажиране в световен план, такова каквото е имало на европейско ниво. Електрическите коли. Да, трябва да ги развием но знаем кои са ограниченията на електрическите коли. Говорим за нови технологии, които ще се появят, водородни коли с автономия между 600 и 800 км с време за зареждане 3-4 минути. Така че това са нови технологии, които те първа ще дойдат. И не смятам, че днес трябва да ограничим новите технологии само до електрически коли. Знаете, вече има хибридни коли, които се използват с много добри резултати и също водородните коли, които те първа ще дойдат. Също относно а, ангажираността на автомобилната индустрия, смятам, че вече се прави това чрез нашата група на високо ниво има и други организации, като Евро НКАП, които ам, също повдигат въпроса за отговорността на автомобилната индустрия. А, много често колите си приличат на външен вид, но различията а, в резултатите са големи. Например, Форд, който купувате в Белгия, е различен от форт, който ще купите, същия модел, който ще купите в Боливия или в Перу или Нигерия. Това е неприемливо. Всеки трябва да има достъп до същия тип коли. И също а, в ООН работим съвместно с автомобилната индустрия, за да ангажираме разпоредби за минимални стандарти, които ще бъдат прияти от, а, от автомобилните компании. Също бъдещето на а, колата в града, голям проблем, знаете, и чрез а, а, как 40, както и метрополитен, се опитваме да работим с най-големите градове в света и да решим а, проблема с трафика в градовете. Вече го казахме, успехът в Европа трябва да се възпроизведе и в други държави. Това е част от моята мисия, както и от вашата, имайки предвид това, което представлявате. И госпожа Яла Сендер задава въпроса за а, развиващите се страни, където колите са стари, където не винаги се носят каски. Ами, стари са, защото всъщност развиващи се страни а, а, а, така да се каже а, а, кофата за буклук, където ние си изхвърляме старите коли. Или пък а, японците си изхвърлят старите коли. И каски, тъй като няма добри, добър обществен транспорт, ами много често а, а, хората карат малки мотори, с по двама, трима, дори четири души на мотор. Има един, който примерно има някаква каска, който, която не е сигурна дали може да го спаси, но няма никакви контроли на полицията. Трябва да има. Но, за съжаление, навсякъде има корупция в тези развиващи се държави, така че знаете, прилагането на законите е много трудно. Дори решили сме да създадем обсерватории в различните региони, например Латинска Америка, в Буенос Айрес и скоро също ще отиде в Африка, за да изградим такава, такава обсерватория, както и в Азия, така че а, навсякъде. Няколко думи, господин Тод. Моля ви, просто да заключите, защото ви остава само една минута. Трябва да продължим с дневния ред. О, не знам, не знаех, че тук ми прилагате един такъв изпит мъчение. А, не, господин Тот, просто всъщност ви подкамваме да а, дойдете пак. Защото има много, много какво да се каже по темата. Кое е посланието, което искате да представите днес в Европейският парламент? по този въпрос за безопасността по пътищата. Едно послание. Чухме три приоритета и ние също трябва понякога а, да ни събудят, така да се каже. Защото ние трябва да поемем штафетата. Благодаря за това, че ми дадохте възможността да се изкажа, но нека да говоря и за един друг аспект, който не съм разглеждал за сега. А, качеството на данните. Европа разполага с много добра информация. Не е такъв случай обаче в развиващите се държави. И вече, вече цитирах един пример вчера, когато се срещнах с съответния министър от Нигерия и се изненадах, че в неговата страна. В, а, и той се изненада, когато му казах, че а, има 36 000 жертви а, по пътищата според Световната здравна организация. А пък той ми каза, че не е вярно, има само 6 000. И не съм много сигурен, че имаме еднаквост на цифрите цифрите, които се дават от според държавите членки тук, имаме 600 хиляди жертви. Трябва обаче да сме сигурни, че имаме точни данни. Не, не винаги е възможно, но пак благодарение на обсерваторите, това може да а, се осъществи. И също трябва да се каже, че пътната безопасност е част от задълженията, ни ежедневните задължения. И че не трябва да отстъпваме. Видяхме, че във всички развиващи се страни цифрите бяха намалени петорно с увеличаването три пъти близо на автомобилния парк. Но ако ам, се отпуснем, веднага ще се, увеличи, ам, ще се увеличат тъжните статистики. Така че трябва да а, запазим като приоритет пътната безопасност и също е много важно да подсилим контролите, защото ако няма достатъчно контрол, никога няма да постигнем резултати. Но а, от момента, в който има бюджетни ограничения и ограничения в а, броя на полицейските части, Знаете, че а, голяма част от, примерно, пътната полиция днес е насочена към други области и, за съжаление, това е тъжно. Трябва да гарантираме, че ще има точен, ясен контрол. И имаме рецептата, просто трябва да я спазваме и да гарантираме, че всеки гражданин я спазва, включително и пешеходците. Защото пешеходците са жертвите в развиващите се страни. 40% от жертвите са пешеходците. Но дори те понякога могат да предизвикат жертви. Един пиян пешеходец е също опасен. И всеки трябва да си дава сметка за своята роля на пътя. Ето, ето това е, което исках да кажа в времето което беше отредено. Извинявайте, че се разпрострях толкова, но на драго сърце ще е, продължим дискусията. Благодаря, господин Тод, за яснотата, която влязохте, внесохте за пътната безопасност. Ще продължим да работим с вас редовно и заедно с ООН. Утре ще гласуваме по доклада на господин Кор който е съсредоточен именно върху безопасността по пътищата. Благодаря ви и до много скоро! Pardon, les personnes qui veulent un Лицете, лицата, които искат брошурата на, от панела на високо ниво, моля да вдигнат ръка, както и от 3500 живота. 3500. Monsieur Riquet, tenez, vous allez prendre ma place pour que je fasse ça. Moi, je vais terminer notre équipe. Monsieur Riquet, mon premier vice-président.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 Euh, Приятели, ще се възползвам от това, че председателката я няма, за да възстановя е, дебата. Продължаваме с обсъждане на следващата многогодишна финансова рамка и подготовката на позицията на парламента. Нашата комисия ще даде становище по комисията по бюджет и давам думата на господин Маринеско, който е докладчик. Той всъщност не е тук, така че предполагам Ванна Кам ще представи позицията му. <clears throat> Благодаря, господин председател. Колегата Маринеско не е тук и помоли да представя становището, което той изготви от името на Комисията по транспорт и туризъм. Становище по МФР, свързано с работата на Комисията по бюджети. В момента се намираме в много важен момент тъй като е, не знам е, дали нашия парламент ще приключи с работата по новата МФР или следващия мандат, е, но това е много важна задача, да не забравяме и Брексит. Господин Маринеско не прави спекулации, а предлага различни възможности за защитаване на интересите на Европейския съюз в сферата на транспорта. Първото важно нещо в тази връзка е кохезия Кохезионния фонд, кохезионните фондове, които поддържат вторичните и третичните пътни мрежи между държавите членки и на вътрешно ниво. На следващо нещо, за което се говори много, когато се обсъжда регламента Омнибус, е по-доброто съотнасене на различните финансови инструменти. Говорим за блендинг, за смесване на финансиране, за сътрудничество с индустрията, Говорим за Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и за субсидиите. В това отношение призоваваме за по-добро финансиране на първичната е, пътна мрежа, така ще се подобри функционирането й. В точка 5 докладчика настоява за повече финансиране за инструмента за свързана Европа, защото той е изключително важен инструмент и нашата комисия е приела това за своя мисия да има добро финансиране на инструмента свързана Европа, защото той е много добър, позволил е много постижения до тук и смятам, че той ще бъде един от основните блокове за финансиране съгласно кохезионните фондове. В точки 7, 8, 9 и 10 господин Маринеско припомня различните сектори, научно-развойния проект СЕЗАР, проекта Галилео, проекта ЕГНОС и Европейската система за управление на железопътния транспорт и също така морския транспорт във връзка с туризма. Не бива да забравяме, че туризма е, е много важна възможност за економически е, постъпления в Европа, така че туризма трябва да бъде взет предвид при всички инфраструктури. Накрая, е, много важен въпрос за съвета. Е, така наречения принцип use it or lose it. Е, или ги харчиш парите, или ги връщаш. Това е много важно за транспорта и смятам, че тук в, в съвета ще има разногласие по тази тема. И така, лично аз и екипа ми е, ще е, отбележим вашите въпроси и ще ги предадем на господин Маринеско. Госп... Благодаря господин Ван Декап, господин Капуто за социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Поздравления за докладчика. Смятам, че в връзка с следващата МФР трябва да изпратим ясно послание на комисията относно използването на структурните фондове и процента от европейския бюджет заделен за транспорта. Разбира се, Има някои пропуски в свързаността между регионите и е, тук имам предвид коридорите по ТНТ. Това е, ще наложи много силна политическа подкрепа, както и ясно определяне на основните цели за Европейския съюз. Основните приоритети в програмата на общността. Много е важно да се преодолеят предизвикателствата на национално и местно ниво в това отношение, защото често се случва, че тези проекти са изключително важни за възстановяване на економиката и за генериране на заетост потенциала за това в единното железопътно пространство е огромен. Трябва да имаме предвид стратегически цели, като оперативна съвместимост, устойчивост и за тази цел ни е необходимо нещо повече от финансиране. Необходимо ни е една хармонизирана политика за развитие на сектора в целия Европейския съюз с фокус върху пригодността за заетост. Мрежата ТНТ и инструмента за свързана Европа са изключително важни, както и работата по единното европейско небе. Тук има едно основно предизвикателство – и то е работата с промишлеността и пазара. Това е нещо, което да се подчертая за следващата МФР. Благодаря господин Капуто. Господин Циле има думата за ЕКАРЕ. Благодаря, Доминик. И аз искам да се спра на няколко елемента свързани с бъдещето на МФРМ. На първо място, инструмента за свързана Европа трябва да продължи. Много е важно това да се каже. Е, ясно. Мисля, че това бе направено от Европейската комисия на политическо ниво и ние като комисия по транспорта в Европейския парламент трябва да се поборим да продължи инструмента. На следващото място, финансови инструменти като FC не могат да предоставят безвъзмезни средства за транспортния сектор. Предвид неодавнашните събития в Талин, в Естония в, за транспортния сектор, стана ясно, че повечето участници в ЖП сектора казват, че ЕФСИ не се интересува да инвестира в железопътния транспорт, тъй като има много ниско ниво на връзващаемост. По този начин ние сами наказваме транспортни политики в Европейския съюз. Разбира се, публично-частни партньорства, участие на частния сектор е успешна стратегия и там има много повече проекти. За това трябва да се борим за тези въпроси. Трябва да откроим няколко елементи в политиката за следващата МФР и някои от тези елементи да останат за онези проекти, които биха се ползвали от подкрепа по FC. А да не, слагам, да не даваме безвъзмезни средства в ЖП транспорта, например. По това може да работим. Системата за групиране и съчетаване на финансирането може да продължи, но това не може да замести системата с безвъзмезните средства за регионални проекти от, значи, от голяма стратегическа значимост и относно следващите 7 години от 2020 година нататък, трябва да вземем предвид данните, защото има огромни разлики между социално-економическото развитие на различни области, региони в държавите членки има много разминавания и нещата са се променили значително за последните 10 години, за това трябва да вземем данните и за бъдещето. Това всичко е важно за следващата МФР. Благодаря, Робърт. Напомниха ми, че предвид закъснението, трябва да ограничим максимално изказванията. Ще се доверя на Павел. Господин Теличка, имате думата да бъдете кратък. Благодаря, господин председател. Доколкото разбирам, основните акценти в доклада е да се поддържа финансирането за кохезионната политика, адекватно финансиране на структурни е, фондове, да не се подкопават безвъзмезните средства, засилване на управлението на е, европейските макроекономически стратегии също така основни проекти, като Сезар, Галилео, Егнос, системата за управление на ЖП транспорта. Всичко това да, засегне, да залегне в МФР. За мен основното тук е политически въпрос. И то е следното. ако има забавене при е, представенето, преговорите и одобрението на МФР, е, ще, това ще се отрази значително на транспортния сектор. Той е един от най-уязвимите, тъй като тук става въпрос за стратегически дългосрочни проекти. И когато има последователност и, и е, когато няма последователност и предвидимост в използването на финансовите средства, това ще се отрази много лошо на сектора. Надявам се, че в е, хода на е, работата по становището ще се сложи акцент върху този въпрос. Друг елемент, който би могъл да се до оправи е, е подобряването на е, инструмента за свързана Европа. Това е нещо, което липсва в становището. Какво имаме предвид тук? Как ще го представим? И е, как ще отразим фокуса върху шосейната инфраструктура? Не бих казал, че този елемент е спорен, по-скоро е неясен. Разбира се, ще имаме предложение за изменение относно инструмента за свързване на Европа. Следващия ми е, коментар е за мрежата TNT. Много важен въпрос от стратегическо значение, а и предвид развитието на цялостната мрежа. Така че всяко лошо управление ще има огромни последици. Същевременно е важно да видим и как се развива самата мрежа ТНТ. Да не говорим за всички коридори анблок, защото не можем да продължим да финансираме без да държим сметка за постигнатия напредък. Не казвам, че трябва да се а, промени подхода ни към коридорите, но казвам, че в бъдеще трябва конкретно да се признае напредъка, а и комисията да помисли, както и е, координаторите за ТНТ тук да помислят какво, какви ще са последиците от разпределението на средствата и изобщо какво сме построили през последните години е, как се използва то. Не, не, не, не е, че не съм съгласен с господин Маринеско по този въпрос, но смятам, че трябва да навлезем в повече подробности тук. Имам още няколко бележки, но тъй като много изоставаме с времето, ще спра до тук и ще ги разпространя сред докладчиците в сянка. Благодаря, е, господин Теличка. Малко закъсняхме наистина. Сега госпожа Кюленен. Благодаря, госпожо председател. Накратко, подкрепяме увеличаване на финансирането на кохезионните фондове в сравнение с предишната МФР и проекти за строителство на транспортна инфраструктура, необходимо за териториална и социална кохезия между държавите членки. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Килен. Господин Крамер. Благодаря най-сърдечно на докладчика. Преди всичко ние подкрепяме предложенията. Хубаво е, че в параграф 6 се запазени предложенията ни. Сега ние е, сме свидетели на това как нови проекти е, се приемат, но няма е, средства за управлението им. И когато своевременно трябва да се е, санират, е, е, това налага нови средства и това трябва предварително да се отчете. Втория въпрос. Е, електрификация на на, на мрежата. Е, в е, Германия са, е, при нас е, това е постигнато 60%, в Европейския съюз 42%. Значи всички говорят за електрификация на трафика, на, но и се мисли за авто, електромобили, но какви възможности съществуват? Е, би трябвало да се въведат е, паралелни е, трасета по автобаните или съответните съоръжения за зареждане тук е, е, трябва да сме наясно е, какви са, къде са границите и трябва да се мисли за тази взаимовръзка, за да може Европа да се изгражда като едно цяло не само по сухопътни шосейната мрежа, но и по железните пътища. После говорим за е, някъде е, е, има държави с 16 км такива, но те трябва да са е, взаимосвързани, трябва съответните шосейна мрежа да има връзка и с велоалеите после въпросът с намаляване на звуковия фон, на шумовия фон и съответните мерки вместо тези огромни е, е, стени, е, които е, е, е спират е, е, шума по автобаните, е, не се помисли за други по-ефикасни средства, е, с, с които да се постига същата цел. Е, и разбира се, при железопътния спорт би трябвало да помислим за по-тихи, е, по-безшумни е, е, линии и вагони и как да бъдат модернизирани старите вагони. За това трябва да се помисли. От тук нататък ще ограничавам времето за изказване. Искам само да напомня, че тук това е, е дискусия по бюджета и не бива само за транспорт да се говори. В глава 6 от първата група кредити се говори за транспорт и е, там намаляването на регулацията за транспорта е, е подчертано. По въпроса за фондовете, за които много от вас говориха, трябва да припомним, че е, инструмента за свързване на Европа не е финансиран, защото повечето е, от другите инструменти се използват, като кохезионния фонд. Та трябва да настояваме инструмента за свързвана Европа не само да бъде върнат на, древен, на дневен ред, но и да бъде е, придружен съответния бюджет. И накрая Брексит, развитието на технологиите, проблемите в околната среда се, ока... се отразяват значително на транспортните политики, развитието на инфраструктурата, на свързаните превозни средства, на горивата, начини на превоз, които са по-слабо замърсяващи както и всички проблеми свързани с цялостната европейска свързаност. Така че това са предизвикателства пред вътрешния пазар, екологични проблеми, проблеми свързани с цифровизацията и технологиите в Европа. Всичко това ще се отрази на тази дискусия. Благодаря, господин Рике. Господин Ван Милтерберг. Благодаря, госпожо председател. Както помолихте, ще бъда изключително кратък. По е, параграфи 2 и 5 от проекто доклада, проекто становището, те са много добри. Но се питам, дали трябва да се говори тук за различните участия от Кохезионния фонд? Той е най-добрия пример за системно използване на фондове в, за механизма за свързане на Европа. И обаче се питам дали за бъдеще трябва да бъдем толкова конвенционални тъй като ще продължим да използваме тези фондове, но не можем ли да използваме регионалните фондове, например за трансграничните проучвания? Тук трябва да работим с Комисията по регионално развитие, за да можем да направим възможни малки инвестиции. Тук очакваме реакцията и на Европейската комисия, защото смятам, че можем да изградим една голяма мрежа, за да заздравим връзките между регионите. Обеден съм, че комисията ще намери добре, добри решения и тук и с комисията по регионално развитие може да се работи. Благодаря господин Нил Тренбер. Господин Нилсен. Благодаря. Тук е, става дума за становище и името основание. Мой опит обаче ми казва, че човек трябва да се опита да търси интелигентни решения – не само да иска, изиска нови е, средства, но интелигентно да, да е, се разполага с съществуващите, което предполага партньорства и вертикални на различни е, нива в обществото, но и хоризонтални между публичните и други сектори и е, в нашето становище трябва точно това да, е, на това да наблегнем. Комисията да търси интелигентни решения и да наблегне на партньорствата. Е, господин Кокс много точно го, го обясни. Координирана работа между местното и европейско равнище, между частното и публичното. Благодаря. По ще е, вървя параграф по параграф. По първия параграф е, искам само да е, да се говори не само за съседните, но и за трети страни въобще, тъй като сега комуникациите са глобални. По параграф 4 трябва да споменем и Балканския регион, тъй като ние разширяваме мрежите си до, от 2015. Сега се е, строителни работи се извършват и извън границите на Европейския съюз. И е, на последнията сещ на върха на транспортна е, се, се създаде транспортна комисия. Е, в параграф 7 трябва да приканим е, комисията да деблокира досиетата, които в момента са замразени, свързани с бюджета, но и други важни въпроси. След това, когато говорим за туризма, трябва да припомним, че 2015 в пленарна зала приехме резолюция, която призовава за това бюджетно перо да бъде заделено специално за туризма. Благодаря, председателката. Сега ще ви дам думата за да обясните дейността на, Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Комисията би искала да. Комисията приветства това проекто становище е, то предлага един балансиран подход е, по значението следващата МФФ да е, гарантира средства за една добра инфраструктура в Европа. Знаем, че е, това е стратегически сектор за европейската економика, отразява се сериозно върху единния пазар, върху е, растежа и работните места. За становището. Както е, някои депутатите казаха вече, ние подкрепяме конкретния призив към Сезар и други мрежи, устойчивост и новаторство, но бихме пледирали за актуализация на някои от тях и предлагаме, например, в параграф 6 да се спомене и Ship to Rail, което ще е полезно допълнение към първата мрежа. В другия 8 параграф също трябва да се направи допълнение и в 9 параграф по цифровизацията да е, се е, говори за свързване на автоматизирането е, шофиране с други фактори. Сега, фонда Connecting Europe, свързане на Европа. Мисля, че тук трябва да се направи едно доуточнение, защото не е съвсем ясно какво се разбира под е, думите upgraded или е, по-голяма ефективност. Мисля, че е, до сега ЦЕФ е доста ефективен, 20, 96% от средствата са освоени и имаме ударение върху добавената стойност от трансгранични проекти и ясен е приоритета за устойчивост също така. Така че ЦЕП според нас е, е, си върши работата и е, мисля, че, е, както каза господин Рике, трябва да сме сигурни, че ще има достатъчен бюджет за тези приоритети. Е, той е, да се управлява много добре е, централно. Това е, съгласен с, с колегите, които казаха, че трябва да действаме по-ефективно по дела за трансгранични и други проекти по-ефективни трябва да, повече ефективност трябва да търсим е, и в това, което каза господин Маринеско, когато искаме да търсим допълнителни синергии по отношение на е, пет поколение, е, малките мрежи и други. Е, и мисля, че е, господин Теличка трябва, Теличка трябва да е, поясни какво се разбира под по-ефективно. И още нещо. Становището говори за кохезионния фонд, но трябва да се спомене и Хоризонт 2020 и бъдещата рамкова програма за научни изследвания, номер 9, защото там също трябва да се следват синергиите, да се използват синергиите, с които разполагаме, особено е, в областта на иновациите. И следващия аспект е, е, за декарбонизацията е една от точките на дневния ви ред след тази. Е, е, в заключение, комисията приветства становището като много полезно средство за е, да, така, основа на дискусии, нещо, което е много полезно за е, идеи, предложения. Ще работим заедно с вас и в крайна сметка на 15 ноември, искам да кажа, в Страсбург, е, след обед е, в сряда, организираме конференция в тясно взаимодействие с вас, госпожо председател, по е, Connecting Europe, фонда Connecting Europe, като каним различни комисии да участват в тази конференция. Благодаря. Благодаря. Сега господин Ванда Камп заключение на да, дискусията. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък и ясен. По три въпроса ще е, говоря. Първо, е, бих искал да защита колегата Маринеско. В крайна сметка това е становище, което означава, че е, имаме ограничение в е, обема, страница и половина. И ако трябва да отразим всички желания на, на депутатите, ще трябва да удължим значително текста. Следващия ми е, отговор е към Роберт Зиле. Е, ЕФСИ не може да замени еднократните е, безвъзмезни помощи. Съгласен съм с това. Ние знаем от какво има нужда там. Може би трябва да потърсим нов баланс и понякога не винаги е необходимо да се за помощ, може за някои проекти да се теглят заеми. И трето, трябва да сме наясно за параметрите на ЦЕФ И аз мисля, че е, господин Варинеско е, е свършил до тук много добра работа. Благодаря. Е, продължаваме работата си. Срока за внасене на изменение е 17 октомври, 16 часа. Сега минаваме към презентация от тематичния отдел доклад за декарбонизация на а, транспорта в Европа. Ще поканя господин Ън, който мисля, че да, той е тук, да заповяда при нас на трибуната. Thank you. Господин Ън, е, добре дошли в нашата е, комисия. Ще представите вашето проучване в рамките на 10 минути и след това ще, проверим, ще проведем обмен на мисли е, с комисията. в комисията благодаря ви, че приехте поканата. Имате думата. Благодаря ви. Аз съм от Сей Делфт. Този доклад изготвихме заедно с е, е, транспортната, Комисията за транспорт и околна среда. Е, съдържа се много информация в този доклад и различни мерки са маркирани. По, обаче нямаме време в презентацията да навлезем в подробности, така че ще маркираме най-основните неща. Следващия диапозитив. Това, за което искам да поговоря е да ви покажа някои е, диапозитиви за е, пар, емисиите от парлетови газове от е, е, транспорта. Е, след това ще поговоря за политики и препоръки и ще разли, раздели всичко това на четири области е, енергийни случаи в транспорта, ефективността на транспорта и накрая авиация и морски транспорт по-отделно. Всичко ще обобща в крайна сметка и ще е, видим как това се отразява на дългосрочните цели, които сме си поставили и ще заключа с препоръки. Тук виждате емисиите от парникови газове е, от, от е, транспорта. Червената линия горе е на всички видове транспорт и оранж, оранжевата линия е само от морски транспорт. Разделили сме ги, защото имаме бели книги и отделни цели за тези два вида транспорт. Те са посочени в синьо и зелено за морския транспорт и в синьо, останалите, за останалите видове транспорт зелено като е, са дадени данните за, до 350 година. Е, забелязва се общо увеличаване на е, емисиите по време на финансовата криза, е, което се определя е, с е, намаляване на търсенето. След това има сла, е, леко увеличение 14 та година, т.е. обратна е, тенденцията след кризата. Дали ще продължи тази тенденция, ще видим. Сега минаваме на е, транс, по видове транспорт, тенденциите по видове транспорт. Една тенденция доминира. това е, е от пътническите автомобили. 95% са те, следват тежкотоварните, международната авиация и морския транспорт. От е, тази графика виждате, че върха на е, парниковите е в, съвпада с края на финансовата криза но е, виждате, че от е, е, емисиите от автомобилите се увеличава, е, което е свързано с увеличаването търсене. За авиацията е, вече нивото е след 2007, е, значи той е най-силно засегнат от финансовата криза, този вид транспорт, в сравнение с други видове. Е, и е, е, е направил анализ на съществуващата е, политика. Виждате е, е, пунктираната линия. Е, едното е съществуващите мерки, другото е, е, е планираните мерки. Сега комисията предлага за периода след 2020 година. Е, това е, ще се включи в е, съответния анализ. Виждаме, че съществуващите политици, е, политики не дават особен резултат. Ако погледнем по-дългосочен план, комисията е раз работила референтно ниво за това, възоснова на енергийните, е, е, е, енергийните източници и емисиите в транспорта. Виждаме, че до 2050 парниковите газове казове ще бъдат над 50% повече от нивата 1990. Е, това или да покаже, че още много работа ни предстои в областта на транспорта. Какви са различните политики и области? Е, ефективност на горивата, декарбонизация на горивата, ефективност на сектора като цяло и в крайна сметка авиация и морски транспорт. Първо политиките ще засегна, след това препоръките ще формулирам. Тук виждате, че основната политика за намаляване на е, тези емисии е, е регламента за е, пътническите автомобили и леките автомобили. Виждате и графиката за е, микробуси и леки товарни автомобили също така. За 2050 ние сме добавили две кръстчета в дъното на тази диаграма. Това не означава, че това са действителните е, цели. Те са пожелателни, примерни е, цели. Къде бихме могли, бихме желали да бъдем 2050 година? Виждаме, че все още сме много далеч от тях. Тези цели са свързани с целта да намаляване на температурата с 2 градуса според Парижкото споразумение. И смятам обаче, че тези цели може би трябва да, се, да са по-низки, да се намалят. Също това намаляване надали би могло да стане в реалния свят. Затова променяме а, тестовете и емисиите, които се измерват на тестовите превозни средства а, трябва да бъдат по-реални. И така, относно препоръките, комисията в момента е в процес на идентифициране на целите и правната рамка. А, разбира се, им, им, имаме нужда от разходоефективност и също да намалим а, емисиите в дългосрочен план. Също ще бъде добре да имаме мандата за ниски емисии или нулеви емисии, подобно на Калифорния, в тази рамка, а също да се опитаме да развием електрическите превозни средства и в по-дългосрочен план и водородните такива. Втората препоръка е относно тестовия цикъл, а именно как да се измерват емисиите по време на тестовете и те да са реални а, и близки до практиката. Също комисията развива една рамка за намаляване на емисиите от автобусите и от камионите и това трябва да бъде е, въведено по същия начин, както регламентациите за колите. Следващ слайд. И така, декарбонизацията на транспортните горива. Основната политика тук е свързана с директивата за, енерги... за възобновяемите енергийни източници. При все това разширяването е по-малко ясно поради а, различни проблеми, свързани с различните горива и а, използването на електрически горива. Говорим също за биогоривата, и първото поколение е биоетанол и биодизел, а, те са, оказват сравнително най-слабо ефикасни и после второто поколение, които са най-вече от отпадъчни а, материали. И червената линия е а, петрола и дизела, т.е. горивата от старото поколение. След това виждате за повечето биогорива те определено са по-добри от петрола и дизела спрямо, що се отнася до емисиите. Относно недиректните емисии, оранжевите черти в графиката, виждате как се променя с различните емисии. Второто поколение, те са по-добре като резултати дори и имайки предвид косвените емисии. И така, комисията преразгледа директивата за енергийните източници и е включи и под цел за а, развитите биогоривати, които са най-долу в таблицата. И така, относно препоръките, трябва да работим към стабилна правна рамка, за да увеличим използването на биоенергия в транспорта, също да разгледаме целите за устойчивост – при все това, а, знаем, че а, доставките на биогорива са ограничени. Със сигурност ще има увеличаване на искането, търсенето. Така че ще трябва да помислим как да развием този сектор а, и ще трябва също да помислим за водород и за електрическо захранване за транспортният сектор. Относно ефективността, а, като ние нямаме кой знае какви други компетенции в това отношение. Ние даваме една рамка за държавите членки и държавите членки много често предоставят насоки във връзка с плановете а, или пък, примерно, се налага някакво данъчно облагане. И вече държавите членки и а, местните власти прилагат на практика мерките. Има също и доста въпроси, с които се сблъскваме, например модалния транспорт, също намаляването на парниковите газове, увеличаването на капацитета на инфраструктурата, тъй като ще се увелича все повече транспорта и съответно ще се увеличат емисиите. И следващият слайд сега относно международната авиация. Протокола от Киото поставя отговорността пред авиацията за намаляване на емисиите. ИКАО и примерно трябва да се занимава с този въпрос. Напредък е сравнително слаб и съответно морският транспорт е подложен на същите изисквания. Има все още доста а, правни предизвикателства в това отношение. Останало ми една минута. Нека да пристъпя към а, другата диаграма. Мисля, че това е най-важната. И така, какво означава това на практика? Как да се осъществят тези намаления? А, тези е, трет, третата графа е а, така наречената бизнес as usual. Да продължим така, както а, а, до сега. И също виждате 90% намаление на последната колона. Опитахме се да проучим различните варианти и как и какво може да постигнем. Тоест, ако имаме 60% намаляване, ще трябва да работим много по-низко въглеродните горива и трябва да се увеличи ефективността на транспортния сектор като цяло. 90% цел много повече ще трябва да се направи. И накрая, нещо, което също искам да посоча тук. Трябва да се сложи е, фокуса върху ранното действие. Защото най-важното е натрупването на емисии, не просто количество емисии в една година. Благодаря ви за вниманието. Има много повече информация в доклада. Ако желаете, можете да го консултирате. Благодаря за тази презентация. Тази, от тази презентация ни побиват студени тръпки, защото всъщност много закъсняваме в това, което трябва да правим. Ако зачитаме споразумението за климата на КОП-21 и погледнем сектора за транспорта от 90-та година насам, това е единственият сектор, който е увеличил парниковите емисии с 30%. Тук вече няма да говорим само за климатично затопляне. Тук направо говорим за климатична катастрофа. И сега госпожа Веркенен има думата. Yes, thank you. Thank you. Благодаря за този доклад и за кратката презентация. Има и добри и лоши новини. Разбира се, лошите новини <laughs> са, че ситуацията не е добра. Емисиите парникови газове се увеличават от 90-те години сам, но а, трябва да помислим също и какво друго може да се направи. И важното това, което е казано в доклада, е, че всъщност трябва да засегнем три основни области. Първо, технологическия напредък, който да подобри постиженията на превозните средства, но също така да намалим и да декарбонизираме самите горива и също да преорганизираме цялата транспортна система и също така да цифровизираме и да, залегнем, да наблегнем много повече на модалния транспорт. Едно от основните послания за нас е, че трябва да работим едновременно и с пакета за а, чистата енергия. И едновременно с това да дадем ясна правна рамка за инвеститорите. Защото ако искаме да насърчим индустрията да а, инвестира в иновации, те имат, тя има нужда от а, перспектива в дългосрочен план. И един друг важен въпрос, когато говорим за биогоривата, има много несигурност какви ще са целите в това отношение и дали те са устойчив тип гориво. Така че това са важни неща за индустрията. Разбира се, трябва също да се концентрираме върху най-ефективните мерки които да са достъпни за постигане на набелязаните от нас цели. Пътният транспорт е един от основните въпроси. Там много неща могат да бъдат направени, но със сигурност забравяме и авиацията и морския транспорт имаме нужда от международни споразумения, съществуващите не помагат особено на този етап но това са световни сектори и съответно имаме нужда от световни споразумения. Но по пътния транспорт може да се направи много на европейско ниво и а, днес а, а, наистина тук се споменаха и тежкотоварните превозни средства. Знаем, че ще се плащат а, съответни такси за а, емисиите. И също трябва да се увеличи дял, делът на ВИ. Така че благодаря. Смятам, че и този доклад е и добра и лоша новина. Добрата новина е, че наистина има по какво да работим. И можем да променим нещата заедно. Благодаря. Господин Салини. Diciamo che l'elenco fatto dalla collega Virkunen. Благодаря. Списъкът на госпожа Вирконен за приоритетите е изчерпателен. Напълно споделям казаното от нея. Нека само да добавя един политически аргумент, а именно какво трябва да правим, за да постигнем нашите цели – аз бих изходил от връзката, която съществува между транспорта и останалата част от економиката. Както на ниво континент, така и извън. Транспорта е важен фактор за емисиите въглероден диоксид но нашия континент постига най-добрите резултати относно емисиите в световен план. Смятам, че е много важно да си напомним, че в Европа наистина имаме резултати. На този етап сме най-добрите, защото имаме една уравновесена система. Какво трябва да се направи? Да се запази това равновесие във всички области на транспорта. Нека да погледнем биогоривата. Тези биогорива и по-специално прехода от първо към второ поколение, със сигурност, виждате, това вече е силен елемент от нашата стратегия. Още повече, че успяхме да вземем предвид и екологичният аспект. инвеститорите в сектора не трябва да бъдат обесърчени. Те трябва да бъдат насърчени да инвестират. Когато определяме техния подход, вземайки предвид околната среда, трябва да видим кой ще е инвеститора. Инвеститор в научно-развойната дейност или в техническата част. И съответно този инвеститор трябва да има стимул, т.е. да има възвръщаемост на инвестициите. И в това отношение не можем да насилим който и да било да инвестира в някакви силно ограничаващи цели. Защото Колкото повече а, налагаме натиск, толкова повече изкривяваме пазара. А, това е един от най- тежките а, ограничения, едно от най-тежките ограничения, които сме наложили на пазара. Трябва да има екологична цел, но все пак трябва да има инвеститори. Благодаря, господин Госпожа Рено Далон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за презентацията. Ще изчета много внимателно доклада в неговата цялост. Споделям напълно казаното от председателката, именно, че това, което е представено в доклада е много тревожно. И вече чувам от колегите колко голяма е нашата отговорност и че всички трябва да спазваме стрикно това, което сме гласували, когато сме гласували споразумението от Париж. Тоест, докладите, които публикуваме, са много важни, както и разглеждането на енергийната директива утре и ще има предложения, които вървят в същата насока, като казаното от вас. Това гласуване ще бъде особено важно и аз искрено се надявам, че различните компромиси, по които работихме, ще до, достигнат до успех, иначе пак оставаме на средата на пътя и не поемаме ясно отговорностите си. Измежду предложенията, които бяха направени и, смят, и които са тук в текста, смятам, че ангаж... по-голямата ангажираност на държавите членки, налагането на задължителни, правно задължителни цели, трябва да бъдат да въведени тези идеи, иначе до никъде няма да стигнем. Въпреки, че има много държави, които държат на принципа на субсидиарност, но не прилагат това, което им се е, казва а, е, като препоръка. И примерно евровинетката, когато се говори по-скоро за изминатия километраж, а не за времето, а, е, това също е добра идея. Трябва всички да бъдат еднакво ангажирани и това трябва да се усети и да се почувства в текста, който ще гласуваме. Благодаря. А, сега господин Тели. Благодаря, госпожо председател. И е, сега по една много сериозна тема. А, мисля, че трябва да имаме достатъчно време, ако искаме да постигнем правилните неща дебата, който водим днес, както и различните политически инструменти, както и регулаторната среда, това трябва да се реши. Направихме грешки в политиката в миналото и на европейско ниво също. Не винаги сме, говори, сме се базирали достатъчно оценката на въздействието. И господин Хон, тук трябваше да представи един доклад за няколко минути. Той направо се задъхваше кое по-напред да каже. Но така или иначе, благодарим му за този доклад и да го проучим и да проведем един сериозен дебат. И всички ние уважаваме целите, но някои от нас може би не винаги ще искат да се базират на това, което се предлага а, и не винаги разполагат с нужното финансиране или пък а, осъществимост а, и не, няма да са съгласни с ограниченията. Тоест, а, това е от ключово значение и се обръщам към а, това, което към господин Хон, който ни направи презентацията. И въпросът ми е, кой е най-добрият микс, така да се каже? Декарбонизация, оптимизация на транспортната система, технология. Има ли място някъде, където да се добави нещо, е, и което да доведе до количествено, количествени промени, качествени промени, нещо, което да, за което да има оценка на въздействието. Има ли анализ също на политиката, на регулаторната среда, на европейско, на национално ниво? Ще се опитам да бъда кратък. Беше много интересно това, което казахте добър повод за размисъл. Просто наистина искам отново да се върнем към дебата, след като изчетем текста. Колеги, искам да ви призова, когато, из, когато публикуваме наши собствени доклади, като докладчици или докладчици в сянка, нека още от сега да се ангажираме а, да анализираме това, което предлагаме. Ако не го направим, просто ще повтаряме грешките от миналото и няма да имаме правилното равновесие. Благодаря, господин Теличка. Още веднъж е, ще припомня, е, че имате само по две минути за изказване. Няма привилегии кой да говори по-дълго и по-кратко. Господин Даунде, за две минути заповядайте. Кът интересант рапорт и föredragning. Я ehm, har en fråga som handlar... Имам въпрос. Във връзка с е, засилено финансиране сега или по-късно. Е, по това се е, води дискусия за така има натиск за по-бързо трансформиране, но не би ли могло сега да, се, да започне тази промяна за да, това е, приложение, за да може по-късно, на по-късен етап да бъде много по-ефективно. Защото ми се иска да чуя как вие преценявате това, колко е, как е, се съпоставят е, по-силно, по-така значително изпълнение в момента, сега или на по-късен етап и съответно градирането на цените на емисиите дали това се насърчава от технологичното развитие, не трябва ли от сега да помислим, да обхванем и други аспекти, свър, е, свързани с техническото развитие? И няма ли да е необходимо е, да е, ускорим темповете от сега, а да не чакаме да минат 10 години? Благодаря, господи Далунде. Е, господин Кун, заповядайте. Всички си спомняме, че през последния мандат имаше стратегия 20-20-20. 20% CO2, 20% енергийна ефективност и това до 2020 година общо и за, за транспорта обаче 40%. И сега като видим какви мерки са въведени, нещата не са а, толкова зле. 0,30 грама CO2 а, за малките, за а, пътни автомобили и паркито газове, етанол, биогорива да бъдат, а, да бъдат заменени. Но а, въпросът е а, това, което ние спестяваме като емисии, се изяжда от е, е, индустрията, от производството. Е, колко можем да си позволим до 2017, 2000, от 2017 нататък? Как ще се компенсира това? Иначе положението е много сложно, защото целият обем CO2 в противен случай много трудно ще бъде редуциран, ако, искам, ако се държим, придържаме към максималната стойност. Благодаря, господин Кун. Имахте цели две минути, а използвахте само една. Другия път. Поздравления, вие споделяте времето си, господи... господин Сенкевич, заповядайте. Господин Шон Кели. Благодаря, че ми давате думата. Аз не съм член на тази комисия, но съм докладчик в сянка по досието за възобновяемите енергийни източници и е, за това е, темата е много важна за нас. Посланието беше ясно, че не постигаме достатъчно напредък и е, ако не променим политиките си, вместо да намаляваме емисиите, ще ги увеличаваме. Нещо, което е абсолютно противно на ангажиментите ни по КОП-21. Тази сутрин в комисията ИТРА, когато говорихме за енергийните показатели на сградите, говорихме за инфраструктура за електрическите превозни средства, която да бъде включена в сградите. Това е нещо много важно за електрическите превозни средства и е много необходимо. Ще формулирам въпроса друго яче. Производ... Производителите на автомобили могат да произвеждат каквото си искат. И във връзка с това, трябва ли да помислим за намаляване на броя двигатели с вътрешно горене в хода на определен период от време? в хода на определен период от време, броя автомобили, които всеки производител трябва да произвежда, трябва да са с електрически двигател и с все по-малко използване на двигатели с вътрешно горене. Това ще ни даде възможност да развием електрическите е, автомобили. И на следващо място какво може да се направи по отношение на въздухоплаването и морския транспорт? защото тук този въпрос ще става все по-належащ. Благодаря, господин Дали. Имате думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Имам един технически въпрос по вашето експозе. Казахте, че Леките коли съставят 44% от емисиите на парникови газове, но не уточнихте процента за тежкотоварните превозни средства, камионите конкретно. Интересуваме имате ли данни по този въпрос. Благодаря. Благодаря на всички изказали се с въпроси. Аз също имам един въпрос. Относно новия енергиен микс. Казахте, че колата от е е, утрешната кола ще е все по-електрическа. Аз лично смятам, че е по-добре да се използва повече газ и водород, но основният въпрос е какво да правим, когато 30 милиона автомобили са по нашите пътища, които не съответстват на стандартите, тъй като ам, защото надвишават с 3, 4, 5 пъти стандартите. Какво ще правим с тези коли? Защото днес във вашето проучване вие говорите за а, прехода. Ще се конвертират ли тези автомобили? Трябва ли да се прави това? И днес имаме нов тестови цикъл. А, и а, е, трябва да напомня, че изцяло чиста кола не съществува, дори и тя да е изцяло електрическа. Но въпросът ми е, следващия въпрос – как може Господин Шон Кели спомена някои сектори, но как обяснявате, че сектори като земеделието и промишлеността от 90-та година насам намаляват парниковите си емисии и как тогава става, че в транспортния сектор емисиите вървят все нагоре. Какво блокира държавната политика, предприятията ли? Защо в, промишлен... Защо в транспорта не сме постигнали такъв обрат? И последния ми въпрос се отнася до конвертирането на превозни средства. Имате ли някакви прогнозни данни, защото днес говорим за все по-автоматизирани автомобили, автономни, с различно оборудване на инфраструктурата. Имате ли прогнозни данни за разходите, които това ще е, доведе и е, също така ще създаде ли работни места? Благодаря ви. За да отговорите на всички въпроси, Гледам към преводачите. Имате 5 минути. Ще bien négocié. Мисля, че добре се договорих. От кабините кимат. Благодаря на преводачите, казва председателката. Ще мина на холандски, така по-лесно ще отговоря на въпросите. И така. Ще започна с въпросите на председателката. какво да правим с а, автомобилите, неотговарящи на стандартите. Мислим по този въпрос. разглеждаме е, изхвърлянията на азотни оксиди и дребни е, и частици, както и тези на въглероден диоксид. Разглеждаме е, как е, тестовете да отразяват практиката. Електрическите автомобили са най-добрият начин за намаляване на емисиите. Следователно, Двигателите с вътрешно горене трябва да се заменят с електрически двигатели. Е, е, електрическите автомобили за сега са най-ефикасното решение. В други сектори емисиите са намаляли, но не и в мобилността. Е, не само върху този сектор се спряхме в проучването, но си дадохме сметка, че при мобилността има голямо нарастване и е много трудно да се работи с него. Когато говорим за транссекторна работа, разходите за конвертиране на транспортния сектор ще са по-високи в сравнение с други сектори. В някои сектори от 60 до 80% конвертиране се изисква, но разходите ще са много високи при транспорта. В доклада се казва, че е, това ще е и в ущърп на някои предприятия. Когато трябва с 90% да се намалят емисиите, това е много сложен въпрос. Още нямаме изчерпателни данни относно прогнозните разходи. Трябва да се направи оценка на въздействие, за да може как да финансираме този залог е, как, е, каква ще е цената на прехода. Нашето проучване не се съсредоточи върху разходите толкова много. Гледам бележките, е, защото имаше технически въпроси. Е, емисиите за леките автомобили са от 44%, тези за тежкотоварните превозни средства са 20%. И какво друго съм си записал тук? Господин Кели попита дали трябва да се произвеждат по-малък брой е, конвенционални превозни средства. Това се казва в нашия доклад. Това е добро решение. Трябва да се стремим към нулеви емисии и да създадем правила за производителите, за да може те по-бързо да произвеждат електрически превозни средства. Как ще стане това? Чрез регламенти, задължения, забрани? Добър въпрос е. Трябва да се помисли и по пазарния механизъм, за да може да се постави акцент на електрическите автомобили в сравнение с класическите. Имаше а, и въпроси, ако позволите за още минута, за това кога да се задействаме сега или по-късно. Ако искаме да спазим ангажимента от 0,5% от Париж, ако действаме по-късно, ще е твърде късно. Трябва да хвърлим всички усилия в трите основни области, да предприемам действия възможно най-бързо, защото ако чакаме, това няма да е вариант. Трябва да действаме сега. Ако чакаме, емисиите на въглероден диоксид само ще се натрупват. И колкото по-бързо се задействаме, толкова по-лесно ще постигнем целите си. С това покрих всички въпроси, които си бях записал. Благодаря много. Благодаря за тези отговори. Те, може би, е, не беше даден подробен отговор на всички въпроси, за това ще ви изпратя един имейл, за да получим подробни отговори. Като казвам, че ще ви изпратя имейл, имам предвид секретарията, за да получим много прецизни отговори. Но а, ще, закл... ще приключа с заседанието с следните думи. Вие много правилно казахте, че това ще струва скъпо, но още по-висока ще цената на бездействието. И сега е момента да направим един обрат защото да говорим само за... Няма, в бъдеще няма да говорим само за промени в климата, ще говорим за опасност от климата. Защото ако не си дадем сметка, че а, трябва да се действа по отношение на климата, а, ще сме застрашени. Ето, виждате, Комисията по транспорт е динамична, разбира целите за климата, с които трябва да се справим заедно. Няма да е лесно, но ще успеем. С това ви пожелавам приятен обяд и ще ви очаквам в 3 следобед. обед господин Теличка, вие обичате обилни обяди. Сега няма да говоря по този въпрос на микрофон. А, в три след обед ви очаквам за събитието с гражданите. Моля да бъдете тук. Поканете и колегите си. А, то ще се показва на живо по социалните мрежи. Благодаря ви за участието и на вас, господин Шон Кели. До после благодаря господин Хон за вашата презентация и аргументи. До после.